And so we start now. Welcome to everybody and Добро утро на всички. Искам да приветствам с е, добре дошли представителите на националните парламенти от много от държавите членки. Някои от колегите все още са на път. Вероятно някои от тях ще закъснеят. Комисията също ще изпрати представител. Но ние имаме тук е, представителство Министъра на Люксембургското председателство е тук. Затова няма да чакаме повече. Господин Клод Меш, който отговаря за децата, младежта, научните изследвания, образованието, има много функции. Сега все още е в ход Люксембургското председателство на съвета, за това ще му дам думата след малко. За тези 6 месеца свършихме съвместно много работа. Ще мина после на италиански, за това може да използвате слушалките, които са на местата ви можете да изберете канала, който ви интересува. Използвам случая да благодаря на преводачите за техния труд. Разчитаме на вас. Сега ще премина на италиански. Първото нещо, което трябва да направим е да приемем дневния ред. Това обаче се отнася само за колегите от Комисията по култура и образование. Ако няма възражение, можем да сметнем дневния ред за прият. В такъв случай преминаваме към втората точка, да ви информирам за езиковия режим. Имаме превод от и на всички официални езици Чувате ли превода? Намерихте ли си каналите? И тук лингве, тране или кредит, тране il... И така, отново повтарям, само от и на хърватски и малтийски няма да има превод. Всички останали езици са на лице. Знаете, очакваме нашия комисар, но все пак ще открием заседанието. Уважаеми колеги, уважаеми приятели, уважаеми гости уважаеми представители на Европейския младежки форум. Лично аз, но и всички ние много се радваме, че можем да проведем тази първа интерпарламентарна конференция на тема младеж и образование. Това е важна тема. Надявам се, че и през следващата година ще можем да проведем такава среща, посветена вече на теми от културата. Много е важно да се поддържат връзки с националните парламенти, защото това са изключително важни теми. С този, по този начин тези теми ще изпъкнат и повече в а, нашата политически дневен ред. Добре е дошъл, господин комисар. Току-що започвам. Welcome. Bene. Dear Commissioner, thank you to... Господин комисар, благодаря ви, че дойдохте. Ще продължа на италиански язик. И така, отново повтарям, това е заседание, за което изключително много се радваме, че е възможно да се проведе. Ще започнем обаче отдавайки почет на жертвите на атентатите в Париж. Изказваме своята солидарност към нашите френски приятели, защото това беше удар не само срещу Франция и срещу цяла Европа. Нека почетем и паметта на младите хора, които се бяха събрали, за да се повеселят. Те са все представители на поколението Еразъм, за които ще говорим днес те се срещнаха мирно, а бяха ударени от терористите. Толкова повече днес трябва да издигнем своя глас и да кажем високо, че особено след събитията в Париж още през януари, Шарли Ебдо и сега трябва да се, из, е, да се каже ясно, че има много сериозна радикализация на младите хора в Европа и ние сме длъжни да намерим отговор на тази тенденция по пътя на образованието и културата. Притом, припомням, че след атентата срещу Шарли Ебдо някой в Сендени написа а, жертвите бяха наши братя, но убийците, някои от убийците са наши деца. Това наистина е модел, който ни кара да се убедим, че ни трябва по-сериозен междукултурен диалог, активно привличане на младите хора в социалния и трудовия живот. Точно това се казва и в декларацията от Париж. Разбира се, че за всичко това е нужна ефикасна програма. Италианският министр-председател Ренци представи такава програма, казвайки, че срещу всяко евро за сигурност трябва да се похарчи и евро за култура и образование. Това е нашата първа междупарламентарна конференция ние сме изправени пред сериозно предизвикателство, защото повече от 20% от малите хора под 25 години са безработни. Има лек спад, но в някои страни в Южна Европа, особено в Италия, безработицата между младите е около 40%. Говорим за около 13 милиона хора е, освен това, много хора отпадат от училище, живеят под границата на бедността и са заплачени от социална изолация има противоречие между изискванията на пазара на труда и квалификациите, това а, трябва да се помисли за устойчив растеж, за сигурна заетост в едно европейско пространство на култура и образование. Нужни са ни модели на добро висше образование, обучение през целия живот и а, дуално обучение. необходими са ни и съпоставими измервателни единици за резултатите много често някои млади хора са сериозно мотивирани, за това трябва да им осигурим както мобилност, така и участие в демократичния живот, като развиваме от тях знанията и уменията, които са им необходими за това. Разбира се, че не бива да се съсредоточаваме само върху политиката на заетост. Нужна е и политика на социални инвестиции в първата фаза на обучението и образованието и то с високо качество темата за социалното развитие на младите хора е тема на много от правителствените програми в нашите страни членки. Много от правителствата са предприели сериозни мерки в това отношение. Нашата роля като съзаконодатели се свежда до това, че сме приложили 40% от програмата Еразъм плюс към младите хора. Включително сме включили и а, секция за спорта и за доброволчеството. Освен това, разбира се, че са нужни и гаранции за заетост, така наречената младежка гаранция, залегнала в Хоризонт 2020 в някои пера от структурните фондове които да помогнат за увеличаване заетостта сред младите хора. нашата комисия имаше два доклада по собствена инициатива за стратегията на, за, по, за образование на комисията. От декември до януари, освен това предстои да приемем три важни доклада. Един за интеркултурния диалог, един за европейска мобилност, професионалното обучение и третия доклад е на тема Европа и училищата. Това е много важна тема. Свършили сме много работа, имаме указания, прияти за провеждане на процеса от Болония. Друга важна тема е електронното обучение в бюджет 2016 година успяхме да наложим 6 милиона повече за Еразъм плюс. Education, perché stanno lavorando su... Благодаря на двамата генерални директори от ресорните дирекции в Комисията за сътрудничеството по отношение на e-teaching, електронното обучение. Имаме платформа за учители и ученици. Тя е предназначена за младите хора. Ние се е, и ние се отнасяме много сериозно към нея. Друг важен европейски проект е за, проект е за електронната студентска карта. Освен това, комисар Тайсън лансира проект за учене през целия живот. И сега приключвам с една много важна инициатива, на която, която обсъдихме на последното пленарно заседание в Страсбург. Темата за хуманитарните ситуации, за бежанците, сред които много са млади хора и деца. За 2016 година наложихме отвояване на средствата за обучение на децата в бежанските лагери, но и за деца от нашите страни членки, които се намират в неравностойно а, положение искаме да отворим своите университети за бежанци, като им отпускаме различни целеви стипендии. Заедно с комисара успяхме в Хоризонт 2020 да включим и повече средства за научна и развойна дейност. Ето това исках да споделя с вас като база за днешната ни дискусия. Благодаря на всички експерти, които дойдоха и много ще ни помогнат. Но днес става въпрос не е да разговаряме за младите хора, а с тях. За това, нека кажем добре дошъл сред нас на Алан Пал, секретарят на Европейския младежки, генералният секретар на Европейския младежки форум. Той ще говори пред нас ще чуем и представители на парламентите, след което и представители на младите хора. Това ще е структурата на нашата дискусия. Пред вас има формуляри, които ще ви помолим да попълните за да запишете в кой от панелите желаете да говорите. В заключение ще има дискусия. В зависимост от записалите се за изказване ще определим определено време за изказване. В 12.30 ще приключим, ще си направим семейна снимка, след което ето ще си кажем на здраве. Първо искам да благодаря на Клод Майш, министър на образованието на Люксембург. Той управлява и други ресори. Благодаря ви, че дойдохте при нас. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожа председател, господин комисар, дами и господа депутати от националните парламенти, от Европейския парламент и най-вече уважаеми участници в тази среща. Какво е мястото, което отреждаме днес на младежите в Европа, как създаваме най-добрите условия за тях, за развитието ми, да могат да се разгърнат, да допринесат за развитието на Европейския съюз? Това са съществени въпроси, пред които сме изправени днес в Европа. Това са също въпроси, по време на люксембургското председателство искахме да им дадем отговор именно чрез съвместния европейски доклад в областта на образованието и младеща, както и чрез приемането на работна програма на Европейския съюз за младежите. Участието на младите хора в Европа е също толкова многообразно, колкото е самата Европа. Едно нещо обаче е изключително важно, а именно гражданството. Трябва да създадем условия, за да могат те да се развиват, да имат перспективи за бъдещето, да се виждат като граждани именно на Европейския съюз. Трябва да намерим отговор на тези въпроси за младите хора чрез приемането на резолюция за участието на младите хора. За да подсилим участието на младите хора чрез гражданство, е необходимо да се промени отношението на вземащите решения относно младите хора. Трябва да засилим а, работата в образователната система по въпросите на гражданството. Съществуват доста инициативи, но те трябва да бъдат систематизирани и координирани. Да се подсили партньорството между официалното и неофициално обучение е един приоритет – в училището се събират а, цели поколения хора. И тук е, трябва да се обърне по-сериозно внимание. Гражданството е в полза на всички млади хора. Младите хора се ползват е, от е, една ефективна система на обучение, което не въжи за всички млади хора като цяло. Имаме такива системи за обучение, които трябва да създават е, възможности не само за младите хора в съответните държави, но и за мигрантите. Министърите на образованието решиха да реагират е, още по-решително срещу отпадането от е, училищната система. Това е изключително важно предизвикателство. Ние ако искаме да се справим с радикализацията на младите а, хора, а, е защото не сме имали а, достатъчно възможности, които да им а, предложим а, по-рано и изглежда тези, които извършват рекатализацията, им дават повече отговори, колкото ние самите. Трябва да се зададем дълбоки въпроси в това отношение, да предприемем действия. Освен това, се предвижда програма за следващите три години за социалното приобщаване на младите хора и участието им на пазара на труда, за да бъдете пълноправни участници. Пазарът на труда за сега показва, че сме постигнали известен спад в безработицата сред младите хора, но трябва да действаме още по-решително в тази област. Гаранцията за младите хора ни дава инструмент с огромен потенциал за по-добро координиране на работата в областта на образованието и заетостта на младите хора. Освен това искам да се спра и на положението с иммигрантите в Европа и най-вече на новодошлите. 2015 година беше драматична година. Стотици хиляди хора дойдоха в Европейския съюз и продължават да идват. Това ги изправя пред една неизвестност, включваща и неизвестност в образователната система. И това е изключително важен въпрос, независимо колко дълго ще останат в Европа и трябва да разгледаме въпроса в рамките на съвета на министрите на младеща, културата и спорта. За да можем да предвидим действия за интегрирането и обучението на младите мигранти, да стимулираме междукултурен диалог, да подкрепим най-уязвимите сред тях с колегите от Люксембург. Ние участваме активно в работата на този съвет и нашите заключения ще бъдат представени на Европейския парламент, на Европейския съвет, за да могат тези идеи да намерят конкретен приложение. Дами и господа, това са някои от предизвикателствата пред нас. Радвам се, че имаме тази възможност да обсъдим въпросите съвместно. Благодаря ви. Благодаря ви и за ангажираността, която демонстрирате. Това е от голямо значение за нас, защото трябва да предотвратим както радикализацията, така и маргинализацията на младежите на предното пленарно заседание обсъдихме някои евентуални общи стандарти за този подход в цяла Европа, които да дадат възможност да подходим към тревогите и нуждите на, на, на децата и младежите. За това, разбира се, са необходими средства. Затова ви благодаря за, за ангажираността към тези цели. Тибор Навраксис, е, господин комисар, вие сте следващия оратор, е, комисар по въпросите на образованието, културата, младеща и спорта. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министр, уважаеми европейски депутати и депутати. Днес бих искал да поговоря за някои от най-, най- е, предизвикателства, пред които е изправена Европа днес. Искам да подчерта е, най-вече ролята на политиката в областта на образованието и младеща. Това е основният инструмент за борба с радикализацията. Бруталните нападения в Париж, Париж наскоро отново приховаха вниманието ни. Защо? Защото има напрежение в Европа. Европа, която все още се бори с последиците от финансовата и економическата криза. Над 120 милиона европейци са изправени пред риска от социално отчуждаване. Европа днес е по-малко приобщаваща, по-неравна. Различията се задълбочават. За много младежи изобщо е предизвикателство да си представят едно светло бъдеще. Да, нашите младежи днес са по-добре образовани, по-информирани, по, по, в по-тесен контакт едни с други, но при все това младежите са изправени пред трудности в това да намерят мястото си в обществото. И аз съчувствам на всички онези, които, които се чувстват изоставени. Има много младежи, които, които се отказват от традиционните форми на демокрация. Миналата година в изборите за, за Европейски парламент е, е, един от всеки трима младежи само гласува. Още по-тревожно е, че много младежи обръщат гръб на, на гражданските и демократическите ценности. Тази маргинализация води до радикализация и често и дори насилствен екстремизъм. Тези младежи е, трябва да бъдат обект на нашето внимание през едните години – и не само заради терористичните е, атентати, на които станахме свидетели скоро. Трябва, трябва да се стремим към промяна, така, защото да, да постигнем една Европа, където всеки младеж ще има своето заслужено място. Европейския съюз е, е изграден на базата на основни ценности, които, които зачитаме от края на Втората световна война. Това включва зачитане на правата на човека и достоинството. Това са ценности, които в момента са застрашени. Затова трябва да работим на регионално, национално и европейско равнище, за да ги укрепваме. Образованието, културата, младежите, младежите и спорта, което е моят ресорт, са от голямо значение за, за предотвратяването на дискриминацията във всичките и форми. Миналата седмица потвърдих ангажираността си да използваме всички инструменти, с които разполагаме сътрудничеството в областта на образованието и обучението, например. Това, това заявих пред министрите на образованието на съвета миналата седмица. Запознахме се с новите ни приоритети за сътрудничество, в това число приобщаващото образование. Европейските министри на образованието се съгласиха с мен, че трябва да продължаваме да работим за благото на младежите и тяхното социално приобщаване, така щото младежите да вземат по-активно участие в демократичните и гражданските процеси и да преминават по-гладко от образователната система към пазара на труда. Трябва, трябва да се уверим, че младежите получават необходимите, необходимите умения за пазара на труда. Защото заетостта продължава да бъде основен инструмент за борба с маргинализацията. Не бива обаче да изпускаме от поглед и демократичните ценности. Трябва да насърчаваме междукултурния диалог, така че никой, никой да не бъде изоставен. Трябва да подкрепим и учителите. Е, тяхната работа е особено сложна. Те разбират най-вероятно най-добре динамиката на младежката култура. Трябва обаче да сме сигурни, че, младе, че учителите е, а, имат възможност да, да, да водят така важните разговори в класните си статии, така че да насърчават културно, междукултурното уважение, и ефективното общуване между, между младежите в областта на развитието на, на, на младеща също трябва да подкрепяме междукултурния диалог. Много е важно да се борим с предразсъдиците и, и, и нетърпимостта. Учителите учениците, религиозните е, е, лидери, всичките играят много важна роля в е, предотвратяването на радикализацията. Тези, тези така важни участници трябва да, получу, да получат необходимата подкрепа. През 2016 година е, сме предвидели повече е, проекти за, за насърчаване на младеща. Около 400 милиона евро ще са посветени на транснационални проекти и партньорства в подкрепа на младежки и спортни организации с особен акцент върху образованието, обучението и младеща изобщо. Еразъм, програма Еразъм предвижда също да осигури повече мобилност и партньорство както за учители, така и за ученици и студенти. Финансираме проекти, които съчетават неформалното образование с спорта и обучение, което да, да привлече, да привлече е, всички тези младежи, които не са в образователната система и по такъв начин да, да намерят мястото си на пазара на труда по-лесно. Предвиждаме овластяването на младежите като важен инструмент за предотвратяване на радикализацията. Имаме нужда обаче от повече проекти. Готови сме да ги подкрепим, но те трябва да бъдат предложени. Преди, преди да, да, да заключа, преди да приключа, е, бих искал да кажа няколко думи за, за е, бежанците, които трябва действително да бъдат изцяло интегрирани в образователната система, така щото да, да, да получат онези умения, които се търсят на пазара на труда. Много е важно да, да, да вземат участие и в е, неформални форуми, в спортни а, е, прояви. И ние подкрепяме а, е, държавите членки в а, е, тези им усилия да, да осигурят квалификация, квалификации. А, за комисията организира поради тази причина а, среща на националните центрове за признаване на, на образователни степени от други страни. Предвиждаме и нови курсове в рамките на подпрограмата Еразъм Плюс, която е предвидена, курсове, които са предвидени именно за новодошли младежи. Всеки от нас обаче трябва да изиграе ролята си. Ние, вие, регионалните, местните органи, социално, гражданското общество и обществото изобщо. Само така плановете ни ще се превърнат в, в действие. Но трябва да си сътрудничим в цяла Европа. По същия начин, по който службите за сигурност в момента си сътрудничат. Образователните е, системи също трябва да си е, сътрудничат, за да изкоренят първо, е, първо причините за радикализацията. Социалното приобщаване е действително е отговора на, на, на, на, на въпроса за това как да постигнем една, една успешна, една конкурентоспособна Европа. И аз разчитам много на вашата подкрепа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. знаем, че сериозно сте поели ангажименти. Има направени анализи, но може би сигналът, който излъчваме, трябва да е по чуваем. В Еразмус Мундус, например, е добре да приобщим млади хора от определени страни. Може би трябва да притиснем някои страни, които нямат политика по отношение на бежанците, просто защото не желаят да приемат такива. За съжаление, има разочароващи моменти в Европа. В дневния ред на комисията Юнкер темата за младеща трябва да бъде не по-малко важна от темата за сигурността. Така че разчитам на националните парламенти като на съюзници, но и комисията, това трябва да се каже, трябва да бъде по-решителна в това отношение. Сега думата има генералният секретар на Европейската на Европейският младежки форум Алан Пол. Той представи и доклад в сянка за младеща. Нека да ви обърна внимание, че днес, за съжаление, няма да бъде възможно да има а, превод от фински, защото има болен колега и кабината в последния момент отпаднала. А, отново припомням, попълнете формулярите, ако искате да се изкажете. Благодаря, уважаеми участници, господин министр, уважаеми колеги. Какво означава да си е млад човек в Европа? Често се казва, че ние сме първото поколение в съвременната изкуство история, в което е в по-лошо състояние, отколкото са били родителите му. И че младите хора е най-вероятно да бъдат изправени пред бедност и маргинализация. 2015 е вече и ние все още говорим за финансова и економическа криза. Тя не е приключила за много от младите хора. Благодаря на ораторите, които говориха преди мен за това, че посочиха някои статистически данни. Ние живеем във времена на криза. Политиката обикновено обръща внимание на краткосрочни решения, бързи решения, но няма такива бързи решения, когато говорим за младите хора. Какво можем да направим в това отношение? Разбира се, не всичко е толкова мрачно, защото може да се използва сега в по-голяма степен творческата енергия на хората. Европа е поставена под натиск, сега и е трябва да се запитаме дали ние създаваме една Европа, която може да отстоява демокрацията или че ще стигнем до какафония. Често идеите се подават на натиска и бързо се разпадат като предмети от стъкло или керамика. Затова ние трябва да използваме възможностите на младите хора, за да постигнем нещо по-добро. Ако искаме да решим проблемите на нашето и бъдещите поколения, трябва да имаме младежка политика, насочена върху ключови критерии. Те трябва да бъдат неотложно прияти, трябва да обхващат различни сектори, трябва да приобщават в вземането на решения младите хора, не само политиците. Нашият форум обединява над 100 младежки организации. За нас политиката в областта на младеща е основно средство за гарантиране по-добрия живота на младите хора, тяхното участие, приобщаването им в живота за това те да се чувстват пълноправни граждани и пълноправни членове на своите общности. Говорим за тероризъм, за радикализация, за марганизация, което поставя под въпрос такива важни ценности на Европа, като свободата на словото. Трябва да се запитаме дали трябва да ни изненадват кризите пред нас, дали не е нещо, което трябваше да очакваме, именно защото нямаше достатъчно инвестиции в младите хора и а, тези, които са най-марганизираните общности. Сега трябва да се инвестира повече в младежите, в младежките организации, в онези, които работят по младежката тематика. Особено онези, които работят тясно с млади хора, които се застрашени от социална изолация. Да се използват възможностите на официалното и неофициално образование, защото официалното образование трябва да се приспособи в много по-голяма степен към съвременните предизвикателства. Има организации, които организират дейности, насочени към лица с по-скромни възможности. Има много дейности, които са насочени към политическото и социално участие на младите хора. Много организации също придават на младите хора унези умения, които се ценят на пазара на труда. Но младите хора не винаги са запознати с процедурите, за да могат да търсят правата си или да протестират, когато те са нарушени. и често се счита, че не се прави достатъчно за насърчаване на активното гражданство. Можем ли да очакваме успех обаче, ако само едно от всеки три младежки съвета се занимават с подобни дейности? Ние само половината от тези съвети казват, че оказват някакво влияние върху политиката в областта на младеща на национално равнище. Ние трябва да направим така, че младите хора да бъдат приобщени. Често не се казва, че политиката е нещо, което се прави за нас, а не с нас, гражданите. И това е огромно предизвикателство. Младите хора проявяват силен интерес от участие в вземането на политически решения но те не искат само да се интересуват от тях, когато трябва да гласуват, особено за системи, където те смятат, че нямат думата при вземането на решения. Ние приветстваме инициативи като днешното изслушване и се надяваме, че политиката в областта на младеща в резултат на тези разисквания ще доведе до по-широко участие. Благодаря. Благодаря ви за а, тази разпалена реч и за вашето пряко ангажиране с а, тази конференция. Ние искаме да разчитаме на предложенията, на енергията ви. Ние ще проведем разисквания по казаното от вас. Разполагаме с 15 минути. В момента никой от представителите на националните парламенти не е поискал думата. Надявам се да не бъдете толкова стеснителни, защото имаме щастието сред нас да е комисаря, както и министъра от Люксембургското председателство. Първо ще дам думата на националните парламентаристи, след това на колегите ни. Моля да ми дадете знак е, кой иска да се изкаже, за да получа представа колко души желаят да вземат думата. Моля ви да попълните жълтите формуляри, е, за да заявите желание за изказване. Госпожа Досе от Франция. Има ли други желаящи? Това е първата част на дискусията. Много важен е госпожа Ферен, Неков, Герматикакис. Това по първия панел. След това ще продължим по-нататък с дискусиите. Първо, госпожа Доси. За две минути, моля. Благодаря, госпожо председател, за това, че организирахте тази среща. Искам да благодаря за това, което беше казано от вас в началото за френската младеж, за шока, който всички ние преживяхме на 13 ноември в Париж. Искам от името и на моите колеги да ви благодаря за проявеното съчувствие. Въпросите на моите хора са още по-важни днес. Благодаря за всичко, което казахте до тук. Искам да се спрям на това, което беше споменато за Еразъм Плюс. В новата си форма с разширяването на възможностите за мобилност. И тук искам да подкрепя идеята за демократизация на системата на мобилност, на системата Еразъм. Това е система, която действа добре в университетската сфера, в висшето образование, но трябва също да приобщим и учениците, тези, които са в лицели, лицеите в Франция, например, в техническите средни училища, защото а, там а, е, има и хора, които са малко отдалечени от образователната а, система. А, има 50 а, хиляди души, които не са ангажирани в обучението сред младите а, хора. И за това е необходимо да подпомогнем тези млади хора да си намерят работа чрез прилагане на мерки на европейско ниво. Благодаря. Ще дам думата на следващия оратор и отговорът ще бъде накрая. Сабин Фераен. Първо искам да благодаря за възможността, която ни давате да разменим мисли с нашите колеги от националните парламенти. За мен е изключително важно именно в тази сфера да разговаряме с националните сфери, защото знаем, че а, по отношение на образованието Европейския съюз спазва принципа за субсидиарност, т.е. образователните инициативи са прерогатив на националните парламенти. все пак, като Европейски съюз и Европейски парламент работим по важни въпроси, например програмите Еразъм, Еразъм плюс – Леонардо да Винчи, Комениус, международният обмен и устойчива съпоставимост в образователния сектор. Нещо важно, което беше казано и искам да задам уточняващ въпрос, беше приобщаването или бързото интегриране на хора с миграционно минало. Говоря не само за бежанци, а и за хора, които са мигранти у нас вече по-дълго време. Искам да попитам какви са конкретните мерки на европейско ниво, средствата и инструментите ни са ограничени. Как можем с помощта на националните инициативи да дадем повече перспектива на младите хора? Тук говоря не за формалното образование, и вземам повод от това, което каза представителя на Младежкия форум. Говоря за неформалното образование, където са ни необходими повече инициативи, докато нашите програми са съсредоточени повече върху формалното образование, така най-много средства са отделени за Еразъм като класическа програма в областта на висшето образование много от проблемите, свързани с радикализацията, проистичат не от липсата на формално образование. Знаете колко радикализирани млади хора с добро образование имате и че проблемът не е образователен. Естествено, че темата за радикализацията е свързана с липсата на перспективи, но тази липса настъпва не само там, където няма формално образование, а по-плашещото е, че е сред младежи, които имат и професионални шансове, и интелектуални шансове, но някак си не са възпитани на, ценности. Затова Искам да попитам и тримата оратори какви инициативи можем да осъществим така, че да възпитаваме в рамките на всички образователни програми в европейските ценности и в националните програми и в европейските програми. Тоест не само формално да питаме за квалификации и научни степени, а да преподаваме душата на Европа. Някога така казвахме, духа на Европа. Това се губи напоследък от прекалено много съсредоточаване върху заетост, учебни програми и така нататък. Е, Благодаря. Беше много уместен и важен този въпрос. След малко ще чуем от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 βρήκα πολύ ενδιαφέρουσες που μου συμβαίνει σπάνια τις τοποθετήσεις των τριών θεσμικών εκπροσώπων, διότι είχαν ειλικρίνεια. Мисля, че тук бяха много, тук бяха казани изключително интересни неща. Трябва да бъдем откровени и ако бъдем такива, ще видим колко са сложни проблемите, колко е тежка бюрокрацията нещата са свързани с самата структура на Европейския съюз. Останах с впечатлението, че слушаме много откровени думи от нашите трима, официални, подчертавам, докладчици. Това за мен е важно. В моята страна, например, Гърция, а мисля, че и в други държави е така, Безработицата сред младежите възлиза на 50%. Това е официалната безработица за 2015 година сред младежите. 50%. Сигурно не сме единствените страна, единствената страна засегната от този отрицателен феномен. Мисля, че това трябва да послужи като алармен сигнал към Брюксел и Европейската комисия. Не може Европейският съюз да допуска такива проценти на безработица. И на второ място, една трета, мисля, че и комисарят го каза, около една трета от всички млади хора не са са участвали, са участвали в последните избори. Въпреки това, според официалните социологически изследвания, 50% и повече от младите хора подкрепят европейската идея. Мисля, че това никак не е зле. Искам да кажа, че младите хора очевидно желаят да има Европа, но не са съгласни с практиките които, на които стават свидетели. Защото наистина съществуват добри намерения, но това не е достатъчно. Ето, Еразъм е чудесна, успешна програма, за това трябва да наблегнем на нейното продължение. Какво ни липсва? Просто не сме достатъчно от скрити На нашите млади хора е необходима реална визия. Не е достатъчно да се борим с безработицата, не е достатъчно да осъществяваме координация или да променяме тази или онази структура. Последните анализи сочат положителни резултати. Председателката прекъсва господин Краматикакис, който казва, че е оптимистичен на базата на последното социологическо изследване, но все пак Европейският съюз е поставен пред голямо изпитание. Ценностите са много важни. Те също са на изпитание председателката, искам да помоля всички да спазват времето за изказване, за да има време за всички. За всички. Госпожа Маклакен. Панакис, прего. Благодаря. Приветствам добре дошли всички наши гости от националните парламенти от Европейския съюз. Знам, че, че не, не беше лесно за много от вас да стигнат до Брюксел днес, така че ви благодаря а, за това, че приехте поканата ни. Нашата парламентарна комисия е гласът на Европейския парламент, на, на, на младежите. Ние сме тези, които трябва да ги подкрепим. И много се радвам, че сред нас има и представители на Младежкия форум – много е важно, когато говорим за, за проблеми, да не изпускаме от поглед и радикализацията. Как да се борим с нея чрез образование. Наскоро говорих пред своите избиратели, пред представители на шеф училища от един и същи регион. И младежите се чувстват е, е, застрашени по отношение на това да се слагат етикети на хора от е, различни, от различни културни прослойки, различни религии. Това, което бе особено интересно, обаче беше, че те бяха особено активни, проявяваха много активен интерес. Учителите обаче ми казаха, а ние бихме искали да знаем нещо повече за това как да се справим с проблема на радикализацията. Как да помогнем на учителите да, да постигнат по-добро разбиране, така че да могат да, да работят в класните си стати. стаи. Да помогнат на децата да, да, да постигнат разбиране помежду си. Много говорим за, за успеха на Еразъм най-вече в областта на висшето образование. Мисля, че обаче сега трябва да се съсредоточим върху продължаващото образование, обучение и професионалните учебни заведения. Това са децата, които всъщност се чувстват най- най-отчуждени. И трябва да видим как да подкрепим тях и техните учители в борбата срещу радикализацията в тези училища. Как да подкрепим учебните заведения, които предоставят продължаващо обучение и образование. Благодаря. Председателката, благодаря. Много интересен въпрос. Колегата Димитрис има думата сега. Не, извинявам се, господин Банакис. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да гледа, погледнем фактите в очите, особено що се отнася до Гърция. Провежда се строга политика на економии, имаме хуманитарна криза, имаме срив на пазара на труда. Това е истината. От 2009 до 2015 година средствата, предназначени за образование, са намалени с 33% общо. Освен това, са съкратени много учители от основния курс, както и от горния курс. Ето, че това се оказва огромен проблем у нас. 26% е безработицата вече. Както каза и господин Граматикаки, безработицата сред младите хора е 50% и над и повече. Така че това е важен проблем. Има стремеж за подобряване на конкурентоспособността, но все пак пазара на труда се срина. В някои се опитаха чрез намаляване на заплатите, чрез упростяване на процедурата по уволнение и е, така е, промяна на процедурата по сключване на колективни трудови договори да е, решат проблема. Но най-важното е образованието да се приспособи към нуждите на пазара на труда. Политиката на економии доведе до липса на средства, в всички области, за съжаление не без участието на Европейската комисия, която по този начин игнорира европейското богатство. Така че е, Председателката прекъсва оратора госпожа Сойтрова и след това останалите представители на националните парламенти. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, че мога да говоря за образованието и младеща, заедно с представители на националните парламенти и с млади хора, които са представители на Младежкия форум. Искам да подчертая структурния диалог, който се води за участие на младите хора в вземането на политически решения. Считам, че трябва да представим резултатите от този диалог. Тези резултати и заключения са много интересни и се надявам, че ще могат да допринесат по-добре да бъдат формулирани политиките за младеща и да се разработват учебни програми с участието на младите хора. Изключително ценно е, че имаме възможност да водим този диалог директно с младите хора. Благодаря за на това, което е заложено във вашите програми. Именно това са нашите очаквания. Благодаря. Франческа Полиази, след това Неков. Благодаря, госпожо председател, за това, че ни давате възможност да участваме в този полезен диалог. Моята страна, Италия, е изправена пред сериозен процес на реформи с акцент върху образованието преди всичко. Ние имаме изключително висока безработица сред младите хора, над 40%. Има също 17% от младите хора отпадат от училище. Ние искаме да намалим тази цифра на половина Ние искаме да се доближим до европейските стандарти, но същевременно искаме да има и вътре в страната сближаване, т.е. младите хора в страната да имат равни възможности, както в Южна Италия, където има 26% млади хора, които отпадат от училище и Северна Италия, където този процент е значително по-нисък. Тоест, има неравенство в градските и извънградски зони. За да може да се постигнат заложените цели, ние обръщаме внимание на една двояка образователна система – Освен това, се стремим да увеличим броя на детските заведения. Въпросът ни е как може да се помогне на страни, които са в по-неравностойно положение и като имаме предвид ограниченията наложени от пакта за стабилност в областта на образованието, да можем да се справим с тези проблеми. Ние отдавна стояваме тези ограничения да се премахнат. Това е интересно предложение, не за само защото е от Италия. Неков. Е, слушах всички ви, но бих искал да се съсредоточа върху презентацията на Европейския младежки форум и докладът, който те представиха. Прочетох с интерес е, този доклад, тъй като аз съм докладчик в сянка от социалистите в същата тема – на първо място, споделям твърдението, че липсва синергия между младежката стратегия и останалите европейски стратегии. В стратегията за образование и обучение, например, 2020, например, дори няма позоваване към младежката рамка за сътрудничество. Бих казал дори, че това е изненадващо, защото образованието и обучението са сред 8-те водещи секторни политики в младежката стратегия. На второ място бих искал да изразя подкрепа към вашите усилия да дадете повече видимост на неформалното и самостоятелно учене. Тук в залата виждам хора, с които на 16 ноември направихме а, една кръгла маса точно на тази тема и вчера също а, с представители на, неформ... на ученето в целия живот. А, също направихме тема в, а, в тази връзка. Затова приветствам вашата препоръка за създаване на европейска рамка за компетенциите, която да препознава неформалното и самостоятелното учене. И на трето място бих искал да обърна внимание това, което казахте вие за 50%. Докладът посочва точно 57% от младежките организации считат, че тяхната експертиза не се взема достатъчно предвид в изработването на младежките политики. Аз съм представител на младите хора, затова смятам, че техният принос, принос при оформянето на политиките трябва да има повече тежест, защото младежките организации са основен доставчик на неформалното образование. Благодаря още веднъж за интересната презентация. Бих искал да ви уверя, че ще се постараят всички тези препоръки да залегнат в доклада. Благодаря. Uh, I'm very glad that the shadow or one of the много се радвам, че един от докладчиците ни е, в Сянка е, пожела да, да е, вземе думата и пожела да, да, да поддържа връзка с останалите докладчици, така че да се осигури обвързаност между отделните форуми. Давам думата сега на госпожа Янг от Австрия. Е, Благодаря. Австрия има традиции в областта на образованието и обучението. Разбира се, на въпросът ми е какви възможности има за осигуряване на обучение в страни, е, които изпитват затруднения в това отношение. В наша, при нашата система има доста, доста ниска безработица – но не навсякъде стоят така нещата. Друг въпрос, който бих искала да повдигна, е свързан с много от вашите изказвания. Става въпрос за всички усилия, които се полагат. Има три, три понятия, които, които обаче изглежда липсват в стратегиите. Първо, семейството и семейни, семейството, след това ценностите и на трето място постигнатите резултати. По какъв начин тези три понятия са залегнали и са свързани с стратегиите, за които говорите, председателката? Няма как да, да говорим за абсолютно всичко, защото ораторите ни трябва разполага, разполагаха с твърде малко време. Но наистина това са много важни понятия и сте права. Накрая давам думата на Луиджи Моргано и след това ще дадем думата на ораторите да отговорят на въпросите ви. Благодаря. Какви са компетенциите на Европейския съюз в обучението, в образованието? Ние сме запознати с отговора. Днешната среща е много добър повод тези стратегии да обмислим по какъв начин да бъдат доближени до, граници, до гражданите. Не само Европейската комисия има да играе роля. Когато говорим за училищата, за университетите, за научните изследвания, трябва да гледаме на тях като на инвестиция, а не само като на разход. Необходимо е обаче да се осигурят адекватни ресурси в тези сектори пактът за стабилност в тази област е от съществено значение. Разбира се, всеки може да каже, че нуждите са огромни в други сектори, но би трябвало да се обърне внимание на приоритетите. Това е наш приоритет. Председателката, благодаря. Искам отново да припомня, Въпроса за структурните фондове от известно време се разисква в Европейския парламент и по-точно как разходите за инвестиции да бъдат изключени при изчисляването на изискването за съфинансиране. Все още златното правило не е изцяло въведено. Знаете, че в парламента се водят доста разгорещени спорове в това отношение. Сега искам да дам думата на ораторите да отговорят на поставените въпроси. Благодаря. Първо, в отговор на направените изказвания имаше многократно позоваване на образованието на формалното образование, за по-доброто интегриране на иммигрантите в нашата образователна система. Беше обърнато внимание също и на ролята, която може да играе неформалното образование. Затова Люксембургското председателство представи почти идентичен на вашия дневен ред за съвета на министрите по отношение на интегрирането на младите мигранти, които са пристигнали наскоро в рамките на тази беженска криза или пък онези, които са пристигнали по-рано, преди няколко години, които изпитат проблеми във всички държави членки. Така че не само в съвета по образование се обсъждат тези въпроси, но и в формата с министрите, отговарящи за младеща. Тъй като въпросът е изключително важен, успехът в училище, получаването на диплома, подготовката за навлизане на пазара на труда е изключително важно за бъдещото интегриране в обществото, за провеждане за, за един активен живот – за да се чувстват те като граждани, които имат правото да участват, да кажат своето мнение, да променят нещо. Това е изключително важно, за да не се допусне маргинализирането на много от младите хора и да се избегне риска от тяхната радикализация. Това исках да споделя с вас. Считам, че много от предложенията, които бяха формулирани, не са нови. Ние сме обсъждали Разъм Плюс, обсъждали сме разширяването на приложното поле на Еразъм Плюс, за да бъдат обхванати и други сфери, като обмен на ученици между различните страни, например, как да се демократизира системата на Еразъм Плюс – освен това, обмена на добри практики между отделните държави се обсъжда, независимо дали става дума за формалното образование или за професионалното обучение, за да можем да интегрираме бежанците, младите иммигранти по по-добър начин. Има някои практики, които действат добре в областта на образованието, интеграцията. Има натрупан опит и компетенция, които са натрупани в тези сфери. И затова е добре да се обменят такива добри практики. Бяха поставени въпроси, свързани с пакта за стабилност и средствата, които се осигуряват за повече инвестиции за насърчаване на активното участие на младите хора в образователната система. Има ограничения, които са наложени от финансовите и економически реалности и едва ли на тази е, среща или пък на среща на министрите на образованието или министрите на е, отговаряща за младостта можем да е, променим изцяло тези системи. Но Люксембургското председателство настояваше да бъдат изключени всички разходи, които са необходими за интегрирането на беженците, за тяхното приемане, за интегрирането им в образователната система и да не се изчисляват в рамките на програмата за стабилност. Във всяка държава членка се води дискусия за намаляване на разходите или да се заместят с други, за да могат да бъдат осигурени средства за приемането на мигрантите и би било опасно на национално ниво само да се работи. Всички държави членки трябва да реагират, защото ситуацията е изключително сложна, също е много опасна за цялата европейска общност. Благодаря ви. Господин министър, сега давам думата на комисаря Наврачич. Благодаря ще отговоря, ще организирам отговорите си в, в, в две теми. Аз съм съгласен с тези депутати, които подчертаха отрицателните последици на економическата криза в Европа. Някои бюджетни политики, които са възприяти в отделни държави членки, също имат негативни последици. Младеща и е, образованието често стават най-лесната е, жертва на новите бюджетни политики. От една страна това е разбираемо, защото е, правителствата трябва да консолидират бюджетите си, трябва да намалят дефицитите, така че да укрепят основите на националните економики. От, други, от друга страна, социалната политика в момента отнема възможностите на политиките, които са насочени към бъдещето, като, като тази за образованието, както колегата Моргано подчерта. Основната трудност в образованието е, че инвестициите трябва да са на лице сега, но резултатите стават явни едва по-късно. Много е трудно, поради тази причина, да се, да се убедят днешните политици да инвестират в бъдещето, защото бъдещето бъдещето се простира отвъд е, политическия мандат на правителствата. Това е парадокса на демокрацията, но трябва да ги, трябва да ги убедим, че образованието е, е, е една инвестиция, която си струва да бъде направена. Не само само по себе си, но това е инвестиция в конкурентоспособност, в едно интегрирано общество, в социалното приобщаване и интеграция. Разполагаме с ефективни инструменти за анализ на, на, на сегашната ситуация. Разполагаме с доклада за младеща, с доклада за напредъка в областта на стратегията за 2020 година. Има действително подобрение, има възможност да постигнем, да постигнем поставената цел за намаляване на, на броя на отпадащите от училищната система. Доста вероятно е това. Също е вероятно да постигнем и целите в областта на висшето образование. Очевидно обаче съществуват и а, сериозни затруднения същевременно и, и трябва да, да впрегнем всичките си сили и възможности, не само Разум Плюс, а, за това ще поговоря по-нататък, но, но, но гаранциите за младеща, инициативите за младеща, политиките в областта на заетостта, както и всички образователни политики трябва да се използват. Разъм Плюс е един от основните проекти в рамките на моя портфел. И това е една програма, която е известна най-вече като осигуряваща възможност за студентска мобилност. Но тя е насочена и и към професионалното образование и обучение. Има над 600 студенти в областта на, от системата на професионалното образование, които имат възможност да посещават други страни, да, да, да стажуват в компании, което е доста добра възможност за, за за ученици от гимназиалната система. Подкрепяме също така и сътрудничеството между училища в Европейския съюз, също така обаче и, в, и извън Европейския съюз. Има някои твинингови програми, например, с страни, които не са членки на Европейския съюз. Така се помага за създаването на контакти между училища, между учители, между ученици. Това спомага за взаимното разбирателство, за, за насърчаването на търпимостта между учениците. Напълно съм съгласен а, с това, което беше казано за неформалното образование и ученето през целия живот – повечето ни образователни системи са твърде традиционни и, и трудно се променят, трудно откликват на, на днешните предизвикателства. А за повечето участници на пазара на труда, ученето през целия живот е, е, е от огромно значение. Това е необходимост. Постоянно е необходимо да се придобиват нови, образу... нови умения, нови е, познания. Това се налага от постоянното преструктуриране на, на економиката, цифровата революция, промените в, в висшето образование. Затова трябва да, да поставим по- тежък акцент върху неформалното обучение и ученето през целия живот в програмите си. Портфайлът ми е доста обширен, но отделните елементи от ресора ми са свързани, взаимно свързани. Например, спортът може да изиграе много важна роля в беженските книзи, като приобщава новите мигранти, новите беженци. Защото спортът е най-вероятно най-широко разпространение невербален език средство за невербална комуникация. Това е един важен инструмент за, за укрепването на общностите и за социалната интеграция. Голямо значение отдавам и на пакта за стабилност в областта, в областта на образованието, но трябва, трябва да полагаме усилия, сериозни усилия и на национално равнище. Благодаря ви. Да, трябва също да се укрепят връзките между парламента и комисията, така че да можем да убедим съвета. Давам сега на вас думата, само две минути, моля, защото вече закъсняваме. Заповядайте. Благодаря. Благодаря за интересните изказвания. Аз много отказаното от вас. В тези парламентарни комисии ние често сме изправени пред ситуация, при която трябва да убеждаваме вече убедените. Господин Неков каза, че тези политики, които договаряме, трябва да намерят място в други форуми на парламента. Образованието действително е инвестиция в бъдещето инвестиция в бъдещето е научно-изследователската и развойна дейност. Дори когато се намаляват бюджетите, е възможно да се увеличат инвестициите в младежите, в образованието, в научно-изследователската и развойна дейност. И това е път, който трябва да се следва. На следващо място, интеграцията не е нещо второстепенно ние трябва да работим тези формални и неформални системи на образование да бъдат по-отворени, а не да се създават отделни училища. Ние трябва да създадем възможности всички наши училища да допринасят за интегрирането на младите хора. Трябва да има един истински европейски подход за гражданство и това да бъде предавано чрез учебната система, както в неформалната, така и в формалната образователна система. Младите хора трябва да бъдат възпитани в европейски дух. Благодаря. Мисля, че е много важно да се вслушваме в това, което казват млади хора. Скъпи Алан, Говорим само за една първа фаза, един етап от нашия диалог. Знаете, че работим по доклади за младеща в рамките на дейността на нашата комисия. Сигурна съм, че е, срещите, които вие провеждате и господин Неков също го каза, ще бъдете много обогатяващи. А, необходима ни е визия, за да продължим работата си. Не можем да прилагаме стара политика спрямо млади хора. Трябва ни модерна, нова политика, за да отговорим на очакванията на младите хора. Високо оценявам изключително откритите предложения, които дойдоха и от комисията, и от господин министъра. Но всяко нещо има своите граници. Този първи панел беше така с много силна политическа окраска. Видяхме, убедихме се колко е важно културното наследство. Забелязваме го все повече, след като то бива разрушавано в много страни. нека да не е, бъдем, да, да не повтаряме тези грешки, които сме направили вече. Ето, стряскаме се след радикализирането на младите хора. Трябва ни подход на базата на добро обучение, на междукултурен процес, не тази мултикултурност, за която говорим. Трябва да се опитаме да използваме потенциала, който младите хора притежават и ни предлагат. Европейският парламент, впрочем, има своя инструмент интерпарламентарната група за младеща. Тоест, е, междуведомствена комисия, извинете, аз също участвам в нея, не като представител на младите хора, просто като човек, който се вълнува от въпроса. Мисля, че това е една добра платформа. Сега, благодаря. Искам да помоля двамата докладчици от първия панел да дойдат тук. Това са Давид Лопес и Роберто Руфино. Давид Лопес е президент на Европейската гражданска платформа за учене през целия живот. Той ще говори на тема, която очевидно ви интересува ученето през целия живот и ролята на Еразъм Плюс. Роберто Руфино е почтен председател на Европейската федерация за междукултурно обучение и е, генерален секретар на Фундационе Интеркултура. Той ще говори за активното гражданство и Заповядайте и двамата. Добре дошли сред нас. Allora, we start eh, as soon okay? Allora, we start with uh... Започваме с Давид Лопес. Добър ден на всички. Ще говоря на френски вие разполагате с моето изказване на английски. Намира се в документацията, която беше разпространена. Искам да прецизирам нещо. Организацията се нарича платформа за учене през целия живот, а не програма за учене, както е написано тук. Необходимо е да свикнем с новото название. Много неща бяха казани по същество, аз няма да се връщам към тях. и цяло подкрепям анализа, който беше направен от Алан Пал. И ние имаме много добро сътрудничество с Европейския младежки форум, както и с други младежки сдружения. Образованието не е разход. Образованието е инвестиция. Но искам да се спра на по-техническите аспекти на обучението ученето през целия живот. На първо място искам да кажа, че след междинния доклад на Европейския парламент, който е предвиден за декември 2017 и след публичните консултации, които проведохме през 2014 година, и изготвихме тази, това лято една анкета след бенефициентите, за да видим как те гледат на втория кръг на програмата Еразъм Плюс – Получихме техните отговори, 275 отговора получихме на 4 езика. Целта на тази анкета беше да потвърди дали Разен Плюс подкрепя политическите приоритети на Европейската комисия и дали има сериозно въздействие върху европейското общество по отношение на развитието, на междукултурния диалог, до социалното приобщаване и намирането на работа, както и въпросите на мобилността. Всички тези въпроси са свързани с казаното от госпожа Коста в началото на това събитие относно социалното сближаване. Целта беше да се съберат мнения, беше изразено много положително мнение за разъм плюс беше подчертано, че много нови неща са направени след първоначалното привеждане действие на програмата и че тази програма, според много от запитаните, отговаря в голяма степен на техните нужди. Високо се оценява упростяването също, тъй като се примахва административната сложност, която съществуваше пред преди. Ние считаме, че Еразъм Плюс, въпреки това, може да се доразвие и ще се спре на три неща. На първо място, измерението учен, учене през целия живот. Първоначалният интерес на Еразъм Плюс, и това е нашето мнение, е да бъдат обхванати различни сектори при ученето през целия живот. В отличие на предхидната програма Еразъм, Ленардо да Винчи и други, или програми като Еразъм Мундус, програма за международно сътрудничество, можем да кажем, че Еразъм Плюс обръща много силно внимание на аспекта учени през целия живот. Необходимо е да се подкрепят всички сфери на образованието и това трябва да бъде гарантирано в новия подход. Ние считаме, че този хоризонтален аспект е трудно приложим, защото всеки има своите конкретни аспекти, що се отнася до отделните сектори. Нашите членове също споменаха за някои проекти, които не попадат в конкретната сфера на образованието или обучението. Например, ако искате да предложите проект за обучение на родителите, това означава неформално образование на възрастни хора, както засяга и младите хора. И а, тогава има, трябва да има дублиране на финансирането при реализирането на проекта но този проект всъщност може да бъде отхвърлен. Защо? Защото тези, които правят оценката, могат да решат, че това се отнася до обучение на възрастните, до други да го разглеждат като част от аспектите, свързани с младите хора. И това може да има негативни последици. Вече сме го наблюдавали. Тоест, може да има твърде широко тълкуване или нереалистично тълкуване. Ние считаме, че сегашното състояние все още не отчита в достатъчна степен политиката на Европейската комисия за учене през целия живот. Необходимо е да се обърне внимание на подобни проекти. Този проект за учене през целия живот трябва да има приоритет пред останалите видове обучение на национално ниво. На второ място Струва ми се, че има известно ограничение все още в действията за подкрепа на ключова дейност номер 3. Както знаете, ние сме платформа, в която участва 39 мрежи, които са активни в областта на образованието и обучението. Ние подкрепяме една визия отгоре на, отдолу нагоре за подкрепа на обмена на най-добри практики, и за подкрепа на Европейския съюз да подготвя политики в областта на ученето през целия живот. Микрофонът на оратора е изключен. Понякога оставаме с впечатлението, че не се използва това двустранно движение. Няма достатъчно постижения в трансфера на технологии. Програмите са ограничени на всеки две години. Бюджетът също е ограничен. 4 е, милиона европейски граждани се ползват от тази, тази мобилност, но тук не бива е, да губим от поглед и качеството, което е от особена важност. И на последно място, бихте ли приключили, казва председателката? Да. Нещо, което също е важно, Става дума за организациите базирани в Брюксел. Ние сме съгласни с принципа за децентрализация на програмите, за да могат младите хора да предлагат проекти на собствения си език в собствените си страни, но има някои проблеми за организациите, които са базирани в Белгия, на белгийските организации, за европейските организации. В заключение искам да кажа, че ние високо ценим Еразъм 2. Това е отличен инструмент за интеграция в Европейския съюз, но трябва да се подсили този аспект, тъй като той може да има мултиплициращ фактор за междукултурното разбирателство, както и за намирането на работа. Трябва да се подсили този инструмент в рамките на Парижката декларация. Ние сме готови да работим заедно с Парламентарната комисия по културата и с всички заинтересовани страни по този въпрос. Председателката благодаря. Спожа Гаяцо е също сред нас. Тя отговаря за отдела по Еразъм Плюс. След това бихте могли, ако желаете, да вземете думата. Сега давам думата на Роберто Руфино. Моля да бъдете по-кратък от вашия колега, който се изказа преди вас. Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин министр, драги приятели. Ще кажа няколко думи за една програма, която се нарича Триместър за европейско гражданство. Това е програма на Европейската федерация за междукултурно обучение и цели да осигури движение на доброволци в държавите членки. Управлява се от организация, която съществува в цял свят, АФС, над 100 години вече съществува и това в момента е, е най-голямата организация, която осигурява обмен на, на ученици. Програмата, за, която наричаме 3 месеца за европейско гражданство, е, тя започна през 2006 година като пилотен проект, е, който изпълняваме заедно с комисията в Брюксел. 250 студенти и ученици от 25 е, страни вече са взели участие. Децата посещават училище в друга страна, като живеят в семейства в съответния град. И в крайна сметка, всъщност краят беше тази седмица, те участват, е, събират се на, на е, обща европейска среща в Брюксел, така че да обсъдят опита си преди да се приберат у дома. Има един лайт мотив, който е на лице във всичките фази на програмата. Първа е подготовката, те трябва да се подготвят, да се запознаят с, с културата на страната, с това какво означава гражданството там. В програмата подобряват езиковите си умения, усъвършенстват уменията си в чуждия език, например – ето вчера имаше участник, който за 3 месеца успя да, да, да, да беше успял да научи а, португалски. Това беше участник от Русия. Създават се много приятелства, това е много важен емоционален аспект на, на програмата. И през тези три месеца от а, своето положение на марги, маргинализирани лица се превръщат в а, интегрирани членове на, на страната домакин. която се приберат от дома, пък споделят е, опита си с е, своите съученици и учители. Е, основните компетенции в областта на ученето през целия живот, това е нещо, което беше споменато вече, но поне пет от тях са тясно свързани с програмата ни, както казах вече. Имаме общуване на чужди езици, учене как да се учи, социални компетентности, чувство за инициативност и предприемчивост и, и културна осведоменост. Това са част от нещата, които се постигат в рамките на нашата програма. Това, което виждате на екрана, пък са е, сред целите на, на нашата програма, нашия триместър. Бих искал обаче да подчертая две от тях, които са основни елементи, много важни според мен първо, менторството и, и признаването. Не става въпрос просто за това да отидат децата в чужбина. Те отиват някъде, където ще получат подкрепа, менторство, където ще има лица, които е, им помагат да анализират културния си, междукултурния си опит. И това е нещо, което се отчита, което се признава, трябва да се признава от училищата. Господин комисар, е, сериозен проблем е, изпитваме с училищата в Европа. Децата се притесняват, че когато отидат да се върнат в собствените си училища, учителите им ще ги питат какво точно научи. Трябва да се, да се положат повече усилия за признаването на тези неформални умения и опит. Трябва да се мисли за това как да се прилага наученото. Е, няма да ви запознавам с е, тази пирамида, която е, виждате на екрана. Тя е резултат от едно изследване от преди 20 години, но това са различните нива на, на учене, които, които се наблюдават при дълго, при дълъг престой в чужбина. Можете да прочетете това изследване, то е много интересно, както и доклад за въздействието на програмата, също е много интересно. Ако имате време, ви моля да се запознаете с това. Ако сравните това с изследването на активното гражданство, което бе изготвено от Генерална дирекция образование, ще видите, че и там се подчертава факта, че обуч... образованието по въпросите на гражданството не е свързано единствено с правата на, с гражданските права и демокрацията. Става въпрос за, за промяна на менталитета, а, културна осъзнатост, многокултурност. И най-вече учене не само с ума, но също и с сърцето. Именно това става, когато когато отидете, когато участвате в програма за обмен. Именно за това промяната е, е, е, е трайна за всяко едно от лицата. Председателката, благодаря много, много интересно беше вашето изложение. Е, да, съм съгласна с вас, че учителите понякога не признават неформалния опит. Но именно това изтъкнахме по-рано. Необходимо е повече интеграция между формалното и неформалното образование. Благодаря ви още веднъж. Сега Както казах, давам думата на, председа... на представителя на Европейския младежки форум. А петима колеги са поискали е, да вземат думата. И разполагаме с е, по-малко от 30 минути, така че много ви моля съвсем кратко да се изказвате. Всъщност не, само с 12 минути разполагаме. Луси Лорио, една минута имате, заповядайте. От Европейския младежки форум. Благодаря. Най-напред искам да кажа, че тук а, имаме много млади хора, Надяваме се да имате възможност да им обърнете внимание. Те са пред залата. Съществува един инструмент за ангажирането на младите хора в вземането на решения, така наречения структуриран диалог. И бих искала да приканя всички членове на националните парламенти да използват този ценен инструмент, за да ангажират в по-голяма степен младите хора те да участват в формирането на националната политика. Последният цикъл приключи в Люксембург наскоро. Имаше препоръка за включването на темата за гражданството в учебните програми национално ниво. Това трябва да е приоритет. Необходимо е да инвестираме в формалното, както и неформалното образование сред онези, които работят с младите хора. Господин Руфино каза, че тези организации имат много богат опит в младежката дейност. Необходимо е да се разработят педагогически материали, да се гарантира обучението на преподавателите в тази сфера. И на последно място, следващата година ще се направи средносрочен преглед на Еразъм Плюс. Надявам се, че Европейският младежки форум ще бъде привлечен за участие, тъй като ние също имаме много опит и младите хора има какво да кажат това отношение. Благодаря ви. Благодаря. Ние ще обърнем специално внимание на този въпрос като парламентарна комисия, както за Еразъм Плюс, така и по други програми. Ще ангажираме пряко млади хора. Има седем колеги, които искат да се изкажат. Всеки от тях ще разполага с по една минута и аз ще бъда строга, ще използвам председателското чукче. Първо, давам думата Микъл Раут от е, Естонския парламент. Благодаря. Разен плюс е, е от голямо значение, защото дава възможност на младежите да се обучават и в неформална среда. Дава се възможност на училищата да приложат наученото и в, е, в реалния живот насърчава се междукултурното общуване, създават се съвместни проекти с други страни. Много е важно тези възможности да, да останат на лица и след 2020 година. Естония и други държави членки работят по създаването на отдел, отделна глава за младежи в рамките на програмата Erasmus+. Необходим е подход който да почива на собствена методика. Това трябва да се обособи това младеща като перо и като отделна глава в програмата смятаме. Благодаря. Да, ние сме обсъждали възможността за обособяването на част от финансирането за това. Александра Дзотинис, Литва. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, от името, от името на Литва искам да ви благодаря за това, че организирахте това, е, тази среща. Тя е много навременна. Образованието на младежите и ученето през целия живот е, са част от основните цели на, на Литва. За периода до 2022 година. През 2014 година Литва пое е, ангажимент да преследва тази цел, особено съсредоточено и Литва е постигнала напредък в тази област и в рамките на Европа 2020 година. Нараства броя на вишистите и намалява делът на отпадащите от училищната система преждевременно отпадащите. Има обаче все още проблеми а, в а, съгласуваността на, на тези умения и, и знания, които се преподават и това, което се търси от пазара на труда. За това са от голямо значение програмите, програмите за учене през целия живот. Трябва да се ускорят и реформите в областта на професионалното образование и обучение. цел да се разрешат тези проблеми, ние насърчаваме социалния диалог, е, като поставяме акцент е, най-вече на безработните младежи, които също така и не са в образователната система неформалното образование става все по-важно в Европа. Благодаря. бихме искали да обърнем внимание на, на факта, че европейската политика за, за младеща а, трябва да бъде приобщаваща, трябва да включва всички младежи, които искат, биха искали да са активни членове на гражданското общество. Трябва най-вече да се съсредоточим върху, върху амбициозните е, е, младежи. Колегата Верайен. Бригита Янг, про бюджетът за Еразъм плюс за целия програм период е увеличена с 40%, но през първите години тези средства не бяха на разположение адекватно. Германия винаги е критикувала частичните програми като Хумениус след преструктурирането им те привличат университети с пилотни проекти, а не се предоставят проекти за училищата. По-скоро се извършват пилотни проекти за университети, които се занимават с теми като сътрудничество между училища, трансграничен обмен и така нататък. Не това е смисълът на програмата. Мисля, че трябва да обърнем внимание на това. Имате ли такова впечатление и в другите страни? Просто е, висшите учебни заведения, така се каже, отнемат средства от училищата. Благодаря, Еди Кянг. И допо Янис Вул... No, a, Благодаря. Това, което искам, на което искам да ви обърна внимание е дали програмите наистина стигат до тези млади хора, които се нуждаят от тях. В Австрия нашето впечатление е, че програмите се ползват от хора, които така или иначе са добре образовани Според мен програмите би трябвало да се прилагат там, където има потребност, където няма на лице достатъчно знания, където няма достатъчен достъп. Не може ли да има по-голяма целенасоченост на тези програми? Благодаря. Ще се опитаме и по-нататък да говорим по въпроса сега и в Дюрон. Благодаря, госпожо председател. В Франция ние създадохме служба, за да се отговори на проблемите, свързани с множеството млади хора, които напускат училище без да са придобили квалификация. По какъв начин може подобно нещо да се координира на европейско ниво чрез обмяна на най-добри практики е първи ми въпрос. На второ място, ако бъдат натрупани някакви а, умения при това гражданско а, обучение, по какъв начин ще се признава придобитата квалификация. Благодаря ви. Ще дадем отговори на този въпрос колегата Джули Уд. Uh, Благодаря. Съжалявам, че закъснях но бях в комисията по равенство на половете. Там представях доклад, свързан с бедността. Има определена връзка с тази тема, защото бедността не е само материална, тя има изражение по отношение на бедност от гледна точка на възможности и перспективи. Има а, такива случаи, когато завършилите училищата се връщат в училищата, но не се ценят придобитите от тях умения. Имаме доста формализирана система на обучение и не винаги се отчита ползите от ангажирането с други култури в различни формати. Затова, според мен, трябва да се обърнем към преподавателите в училищата, както и унези социални работници, които работят с младежи и да може да се постигне по-добро разбиране, защо е толкова важно да пътуват младите хора в други части на Европа, защото когато се завърнат по родните си места, те ще са придобили нови умения и знания, докато формалната система набляга единствено на формалните знания. Янис Воканис, Латвия. Благодаря. Аз ще говоря от името на латвийската, е. латвийската делегация и а, Искам да споделя, че ние имаме младежки парламент в Латвия. Това е институция, която се събира няколко пъти годишно. И се а, правят опити за участието на младите хора по този начин в а, демократично вземаните решения в латвийското общество. Обсъщат се също правата а, за участие в е, изборите на младите хора в е, общинските избори на възраст след 16 години, но все още не е взето решение по въпроса. Съгласен съм с господин Лопес, е, че образованието не е разход, а инвестиция. Необходимо е да интернационализираме нашите системи на обучение, ние имаме законодателство, което позволява да се реализират съвместни програми с други държави, да има по-тясно сътрудничество между училищата, университетите от различни страни. Също а, обсъждаме въпроса за взаимното признаване на дипломи, но ще говоря за това по-късно. Благодаря. Зная, че много държави са създали групи за провеждане на диалози с младите хора, включително, както в случая, и младежки парламенти. Искам да дам думата сега на представителите на Европейската комисия. Може би те ще хвърлят малко светлина върху казаното до тук. Ще се спра на поставените въпроси, но най-напред искам да благодаря за това, че поканихте комисията да присъства. Искам да благодаря на господин Давид Лопес за добрата новина, за това, че много организации са участвали в проучването организирано от платформата за учене през целия живот и че повече от 80% са съгласни, че РАЗъм Плюс отговаря на техните цели и на потребностите на бенефициентите. Бих искала да подчертая, че резултатите от първите две години, откакто действа програмата, са доста обещаващи. 1,5 милиона души са се възползвали от възможностите за мобилност, предоставени от Еразъм Плюс. Много неща могат да се кажат и за другите аспекти на Еразъм Плюс, не само мобилността, а именно унези свързани с включването на различни сектори. Това са нови елементи. За сега те нямат същия успех, какъвто бихме искали да имат. Бенефициентите на а, програмите и организациите, които участват в различни сектори, не са свикнали да работят а, в различни сектори. Затова не е изненадващо, че ще е необходимо време, за да се разбере ползата от страна на бенефициентите. Но има интерес. През 2014 ние вече финансирахме близо 2000 проекта. По-точно 1700 проекта по стратегически партньорства. Сред тях 10 000 са особено интересни, що се отнася до това, че засягат няколко сектора. Ние сме изправени пред трудности в опита да отговорим на всички интереси. И тук трябва да държим сметка за бюджета. Бюджетът е ограничен следващите години ще има близо 18% увеличение, 50% ще отиде за стратегически партньорства и транссекторни дейности. Ключова дейност 3 беше също спомената това са дейности, които са свързани по-скоро с политиката, с експерименти, диалог. И тук ние също очакваме да можем да увеличим работата си, благодарение на увеличаването и на бюджета. Важно е бюджетът да бъде увеличен и искам да уверя нези парламентаристи, които са обезпокоени от състоянието на висшето образование в сравнение с други сектори, ние следваме строго процентите, предвидени за отделните сектори в законодателството. Също времено искам да подчертая, че ние имаме стратегия в подкрепа на групите, които се намират в неравностойно положение. 30% са те в нашата програма. Благодаря ви. Надявам се, действително, следващата година бюджетът да бъде увеличен, защото имаме трудности с плащанията. 6 милиона бяха заделени допълнително за програмата Еразъм. Бързо за 3 минути. Първо, има връзка между държавите членки и Европейския съюз за подкрепа на дейности, предприяти от държавите членки. Евродепутати като Джули, както и Неко по-рано, които се изказаха, както и национални представители на националните парламенти, подчертаха важността на всичко това. Държавите членки намират средства за инвестиции в, в магистрали, което също е важно, но нека да намерят пари за образованието. На следващо място трябва да се засили гражданския диалог между НПО и останалите европейски институции. Имаме а, член 11 от е, Лисабонския договор, която е добра основа и може да се опрем на постигнатия положителен опит в структурния диалог с младите хора да се ангажират НПО, които представляват гражданското общество. Това е нещо по-различно, отколкото строгото понятие лоби. Благодаря за телеграфния стил. Винаги, когато говорим по тези теми, един от въпросите, който винаги възниква, е свързан с това, че програмите за обмен са елитарни. И че не всички трябва да вземат участие. Аз искам да подчертая, че обмените не бива да, да, да е, се разглеждат само в светлината на ползите, които проистичат от тях за индивида. Това са обмени, които са, са е, най-вече за образователните ни системи, защото образователните теми всъщност, в крайна сметка, са, са, са крепостите на национализма и на, и на консерватизма. Като насърчаваме обаче обмените, ние можем да се борим с това. 50% от образователните заведения всъщност не признават или не, не, не ценят опита, който се постига, който се натрупва от учениците при обмените. Мисля, че усилията и инвестициите е, на комисията трябва да бъдат насочени към интернационализация, интернационализацията на, на училищните ни системи. Не става въпрос е, за това да се дадат някакви възможности на, на, на иммигрантите. Често до това се свеждат нещата. Става въпрос обаче за сериозен диалог, който може да се постигне. 60% от учителите в Италия, например, нямат никакъв международен опит. Повечето от тях не говорят чужди езици. Повечето от тях изобщо нямат никаква представа какво е образованието в другите страни. Дори директорите е, са в това число. Аз мисля, че в бъдеще човек не бива да става учител преди да, да, да е бил в досек с училище в друга страна. Председателката. Много добре звучи. Ще го мислим. Искам да ви напомня обаче, че в многогодишните си програми сме предвидили това до 2020 година не си спомням точно каква беше целта, но мисля, че 20% беше заложена, заложено. Или 4 милиона в абсолютно изражение. Тоест 20% от децата трябва да са включени в някаква форма на, на, на обучение в чужбина, не само в Еразъм. Това са предвидени 4 милиона. Благодаря ви. Благодаря ви за участието в дискусията. Много интерес беше тази част. Преминаваме към втория панел. Социално приобщаване и междукултурен диалог чрез образование. Два моратори ще представя два различни подхода. Масимилиано Маскерини ще говори за социалното приобщаване на младежите – Професор Маскирини от Европейската фундация за подобряване на условията на живот и работните условия. И след това Камила Сарнер, директор на система Швеция. Тя ще говори за социалното приобщаване и междукултурен диалог. L-система се казва е, е, програмата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ми давате възможност да участвам в днешната среща. Дами и господа, уважаеми колеги, добро утро. От гледна точка на млад човек, е, социалното включване е нещо като процес е, да осъзнаеш потенциала си в обществото, като същевременно, че да бъде признат този потенциал от обществото. И това може да стане по три начина – за образование, заетост, социално участие. Необходимо да се обърне внимание на най-уязвимите, защото те са в неравностойно положение и не могат да реализират напълно потенциала си. Младите хора, както каза председателката, са най- изложени на риска от бедност. В 25 от 28 държави е констатирано, че повече от четвърт от младите хора са застрашени от бедност. Има млади хора, които не се обучават, които нямат работа, са особено застрашени. 40 милиона е огромна цифра, защото това е все едно цялото население на средно големи държави членки. За да може да се борим срещу социалното е, изключване, беше изготвена младежката стратегия през 2009 година, но тя има няколко стълба, създаваща възможности на младите хора в образованието и пазара на труда, насърчаване активно гражданство сред младите хора и тяхното активно участие в обществото. Прилагането на тази стратегия има няколко измерения. Първото е, е заетостта. Това е от ключова важност тук са включени много дейности. Има също и по-широк подход спрямо социалното приобщаване. Прилага се младежката гаранция, социалните услуги, насочени най-вече към най-уязвимите групи сред младите хора. Относно младежката гаранция, тя фокусира върху образованието, преди всичко, и създаването на възможност за обучение или намиране на работа в рамките на 4 месеца за млади хора до 24 годишна възраст. Образованието е първата стъпка към социалното приобщаване на младите хора, защото така може да се гарантира по-добър успех на пазара на труда, набирането на нужните умения за навлизане на пазара на труда, както и да могат тези млади хора да се превърнат в активни граждани. Но има сериозни рискови фактори, а това са именно хората, които нито се обучават, нито са застъпени в образователната система, нито са на пазара на труда. Една от целите е да се намали броят на младите хора, които напускат училище без да са получили диплома. Това е една от целите. Има политики за намеса на местно ниво, сред най-уязвимите общности, да се дават насоки в областта на заетостта, на намирането на работа, също да се работи с млади хора, които са изложени на риска от отпадане от училище. В Испания има опит, там е осигурено альтернативно обучение, прилагат се новаторски подходи, но има такива примери от Люксембург, където се обръща индивидуално внимание на лицата, които изпитват затруднения в обучението. Може да се осигурява альтернативно обучение по един по-формален начин, за да се създадат по-добри възможности. Относно мигрантите, има също затруднения с езиковите им умения, но има някои лични проблеми. Например, има програма в Нидерландия, която е за унези, които имат затруднения за това да бъдат интегрирани в традиционната система на образование, да се намерят альтернативи за обучението на тези хора и да се избегне тяхната изолация. Държавите членки започнаха прилагането на младежката гаранция през 2014 година. Много бързо се премина към прилагане. Държавите членки през първата година беше постигнато много сред унази група, която беше по-лесна за интегриране чрез намирането на работа. Младежката гаранция е съществен елемент за социалното приобщаване на младите хора. Искам да подчертая нуждата от един цялостен подход, който включва заетостта, обучението, по-широк подход за социално приобщаване, особено на най-уязвимите слоеве от населението и на беженците. Благодаря ви. Казахте много неща за кратко време. Сега искам направо да попитам, има ли желаящи да се изкажат? Очевидно не. Не виждам. Или все пак има? Има една. Има или няма? В списъка ни има и представител на Европейския младежки форум. Надявам се, че объркаността ми се дължи само на недоспиване. Нека първо дам думата, разбира се, на нашата втора ораторка. Моя грешка беше да призова към изказвания, но сега Камила Сарнер.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 предложение от Националния шведски симфоничен оркестър. Сточленния оркестър дойде в спортната зала на училището и свири произведения на Бетовен безплатно за учениците. Много от тях за първи път слушаха класическа музика и изживяването беше страхотно. Тогава попитах диригента дали има някакъв съвет към нас, как да подходим към музикалното образование на бедни деца. И той предложи да започнем съвместен проект. Новият художествен директор на симфоничния оркестър също прегърна идеята, каза, че и в техен интерес да има такова сътрудничество. Впрочем, той получи в Стокхолм награда за дейността си в Венецуела, където е дал възможност на много деца да намерят убежище в, от бедността в музиката а, и, показа, и е показал на практика как музиката може да хвърля мостове през пропусти и да образова. Сегрегиран град като Гетеборг е тъкмо мястото, където да се реализира такъв проект. Отидохме точно в районите, където живеят най-много хора в неравностойно положение. Базата ни е, разбира се, едно държавно финансирано художествено училище. Даваме уроци на много деца. Видяхме, че всъщност обаче това училище е по-скоро за децата от средната класа, докато сега имаме ново предизвикателство. Съузяват силите си художественото училище, художествената, музикалната академия и общината, за да дадат възможност на децата да видят колко очарователна, привлекателна може да бъде музиката и как може да допринесе за социалното приобщаване. Децата пълнят салоните, започват в рамките на проекта да свирят с музикантите. Музикантите напускат сцените, отиват при децата в училищата. Веднъж седмично се провеждат и семейни срещи, така че децата имат право да имат възможност да се изявяват и пред семействата си, и пред своите приятели, тъй че се получи нещо като форум за междукултурни срещи. целият проект се нарича Ел система Швеция. Откакто сме започнали програмата, са участвали 20 общини, 7000 деца бяха приобщени към обществото, а бяха преди това извън него. Само чрез а, а, приобщаването им към музиката. Ето как направихме пробив в маргинализацията. Движението система Швеция се разрасна, превърна се в система Европа, организации създадена и в Австрия, и в Великобритания, така че и на ниво Европа имаме ежегодни срещи на оркестри. Напоследък това беше в скалата в Милано всички млади хора, които участват в проекта, поддържат приятелски отношения, учат много за музиката. А Лаплох в Швеция, това място е, може да послужи наистина за пример на Европа, защото се вижда какви нови възможности се дават на учителите. Системата вече се практикува в 65 страни. Няма организация, която да отговаря за нея. Просто посланието от, тръгна от Венецуела всъщност. dagligen i så kallade nukleos som samlar många, många barn. Изпълнителният директор на програмата каза, че всъщност това е един оркестър от един милион деца, които се упражняват да свират още от малки, учат цял живот и това е, се явява добра альтернатива, защото ги прибира от улиците и престъпността там. Ето Карола, например, имаше майка алкохоличка, но започна редовно да изпълнява, да свири музика, да се упражнява и претърпя такова развитие, че вече се превърна в пример за по-малките от нея. А майка й е, се запозна с нови приятели, отношенията между майка и дъщеря се подобриха и тя казва, е, музиката ми върна майката. Адела е бежанка от Ирак. За нея музиката е альтернатива и бягство от сложната обстановка в семейството. За нея музиката стана второ семейство. Микел е от Чили, Михел е от Чили, ходил е на училище в Швеция семейството му беше поканено в Гетеборг и едва тогава той се е почувствал дома си в Швеция. Сега често ходи заедно с семейството си в центъра, ядат сладолет. Той така ми разказа. Така че в Гетеборг изградихме така, тази система доста добре, защото наистина музиката преодолява различия между хората. Музиката трябва да отиде при народа, при децата, да ги научи да си сътрудничат, да ги научи на дисциплина и да развие ценни качества за ежедневния живот, а защо не и за професионалния по-късно. Просто музиката възпитава по-добри граждани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 con el sistema, que los niños tengan ese, ese, ese acceso como un derecho humano. It's the first time that I signed so many arms. you win. Oh, I need a pen. I need the pen again. I need a pen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 Grazie, veramente questo credo che sia una dimostrazione. Благодаря много. Мисля, че няма нужда да коментираме. Видяхме какво прави музиката, как служи на интеграцията и как възпитава ценности. Извън рамките на официалното образование, може би някой да светне лампата вече. Вие казахте, че съществува тази система. Аз помня Хосе Антонио Гереро от Венецуела, който е така да се каже, първопроходеца, който е създал концепцията за тази система, възприета от Швеция. така наречената L-система съществува в много страни. В Италия, например, в Сената на 15 декември ще има концерт на L-система. Сега искам да дам думата на а, представителя на Младежкия форум. Е, Ян Уилкер е Делиот форум. e poi abbiamo due eh, colleghi che Ян Уилке и от Младежкия форум и след това двама колеги. Благодаря. Много се радваме, че социалното приобщаване и междукултурния диалог са на такова предно място в дневния ред, защото младежите са най-пострадалите от, от кризата и продължават да страдат от нея всъщност. За съжаление, обаче се, се губят от поглед е, основните моменти, поради, поради това, че сега се говори за борба с тероризма и екстремизма. Трябват ни обаче интердисциплинарни подходи, които да обединяват образованието, младеща и други сектори. Образование в областта на, на, на, на е, гражданските е, ценности, демокрацията, именно това, което ни показва, което видяхме току-що от страна на ел система Младежките организации трябва да бъдат подкрепени. Това е от огромно значение. Например, за мобилността на младежите. Често пъти е, трансграничните интердисциплинарни проекти не могат да се осъществят поради това, че трудно се постига именно мобилност от страна на младежите в рамките на Европа и извън Европа. Председателката, благодаря, че ни напомнихте за този така важен елемент четирима оратори са заявили желание. Филип Лангфелд, Германия, Бундестага. Благодаря, госпожо председател. Аз съм берлинчанин, столичанин. Ние в Берлин сме доста известни с това, че говорим в прав текст, така че предварително моля за извинение. Имам забележка и въпрос към господин Маскерини мисля, че целите ни са общи, но останах с впечатлението, че беше обрисувана една едностранчива картина. Как гледате на приемането на европейските ценности, демокрация, равноправие на жените, право на съществуване на Израел от страна на онези, които интегрираме? Мисля, че това са важни моменти, които аз не забелязах да присъстват във вашия доклад. Е, Добре, след това нашите оратори ще получат думата, за да отговарят. Сега Латвия. Е, благодаря за възможността да се изкажа отново. Напълно съм съгласен с казаното с Масилиано Макерини, който каза, че недостатъчното образование е сериозна причина за социално изключване. Латвия е след, сред държавите, които започнаха прилагането на младежката гаранция но по този начин ние се борим по-скоро след, с последиците, отколкото с причините. Необходимо е да бъдат предприяти превентивни мерки. Латвия го прави. На първо място подобряване на образованието. И ние правим всичко възможно да създадем една дуална образователна система. Целта ни е да привлечем също работодателите, когато се изготвят учебните програми, да ги ангажираме с образованието. Имаме стратегии и работим по тяхното прилагане. Госпожа Ситрова. Сана Ласлаули от Финландия, ако не греша името. Благодаря, да, правилно. Е. В Финландия смятаме, че гаранцията за младежите е чудесна идея. Програмата за гаранцията за младежта, но смятаме, че тя е, трябва да се доразвие. Нещо обаче, което е ясно, е, че трябва да осигурим достъп преди децата да попаднат в училищната система. По такъв начин трябва да, да още преди да постъпят в училище децата, трябва да знаем от какви умения се, се нуждаят те. Например, при, при иммигрантите езиковите им умения са, са, са много важни. Те трябва да умеят да говорят фински преди, преди да тръгнат на училище. Затова разполагаме с специална образователна система, която се опитва да, да, да задържи всички без те да отпадат от, от началното училище. Смятаме, че това, което се върши преди училище, е, трябва да, да се превърне в много важна тема през едните години. Това е една тема, която трябва да се доразвие. Благодаря. Председателката, благодаря за изказването. Напълно съм съгласна с вас. Госпожа Сутрова и след това Вента. Alors, merci beaucoup pour les présentations. Благодаря много за направените изложения. Комисарят каза, че спортът е разбираем език, но изкуството, музиката, доказахте тук, че също са много разбираеми като образователен метод. Ел система за мен е една нова система, един нов метод – има чехи, които участват. Забелязах в презентацията ви. Бихте ли ми казали къде се намира центъра за Чешката република, защото проявявам интерес да се запозная с тях, може би да им окажа подкрепа. Това е въпросът ми към колегата от Швеция. Благодаря. Колегата Вента. Благодаря, госпожо председател. Днешната ни програма е много наситена. Имахме заседание на Комисията по развитие на селско стопанство, където също имаше интересни дискусии. Тук говорим сега за приобщаване на младите хора. Но е необходимо също да помислим и за хората с увреждания. Има най-разнообразни инструменти. Говорим за музиката, за спорта. Не сме използвали други методи, като например кулинарството. А това е важно, защото това може да е полезно за тяхното бъдеще. в моя град, където приложихме такава програма. Участници в нея откриха собствен ресторант в последствие. Работим също и хора с увредено зрение. Необходимо е да се даде възможност на такива млади хора, които нямат достъп до образователната система поради някакво свое увреждане, но са достатъчно активни и могат да се реализират в друга област, като например ресторантьорството. Това е интересен опит и допринася също за социалното приобщаване. Не трябва да говорим само за перспективите за развитие на лицата, които са в отлично здраве, но и за хората с увреждания. Интересно е да чуем всички тези креативни проекти, които се реализират е, от най-ранна връз... детска възраст. Е, може би трябва да им се даде повече видимост. Сега давам думата на панелистите за отговор. Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Както подчерта и е, младежкия форум, транссекторния подход е много важен при е, решаването на проблемите на младеща, като социалното приобщаване, интеграция и образованието. Когато говорим за младеща, подходът ни е, трябва да, да бъде специално приспособен към е, тези цели, към техните нужди. Гаранцията за младеща е особено ефективен инструмент. Но някои, някои подходи са подходящи за дадени лица, но не и за други. Например, обучение и образование в областта на готварството или музиката предполагат един вид подходи, но спортът съвсем различни – затова е необходимо да се създаде партньорство между отделни институции, отделни сектори. И този подход трябва да бъде особено обмислен, за да се постигне е, интеграция на, на, на младежите. Неформалните е, дейности са, са от голямо значение и те са ключов е, фактор в е, гаранцията за младежите. може да се постигне революция в младежките политики, ако, ако тези ключови моменти бъдат спазени. Както казах по-рано, образованието е път не само към придобиване на умения, така, защото лицата да са готови за пазар на труда, но също така това се дава възможност за това младежите да се превърнат в пълноценни граждани на, на нашето общество, такива, които споделят нашите ценности, общо европейските е, е, ценности. Мисля, че ранното интегриране на младежите би бил най-ефективният подход. Председателката, благодаря. Според мен има някои много важни моменти в това, което казахте. Интересно ми е също и какво мислите по един друг въпрос. Може и по-нататък е, е по-добре да го обсъдим подходът, както казахте, е, трябва да бъде по-интегриран. трябва да, да включва в себе си възможности за продължаване на обучението си. Например, програми за чиракуване. Трябва да се разгледат учебните програми. Трябва в тях да се предвидят по, повече възможности. Често пъти в моменти на криза достъпа до заетост, до работни места е затруднен. Но не бива да забравяме и за възможностите за альтернативна заетост. Има толкова много неща, които могат да се интегрират в системата за образование и обучение, така че младежите да получат втора възможност да се реализират. Мисля, че подходът ни трябва да бъде цялостен и интегриран в рамките на, на национални и европейски комитети за тази цел. Това може да се постигне. Не, не би, трябва да гледаме надалеч напред. У нас, например, тук, например, е, с това се занимава най-вече комисията по заедостта ЕМПО, но, но, но проблемите свързани с заедостта и младежите са много по-широко мащабни и трябва да се гледат от различни комисии. Заповядайте. Съвсем накратко мога да кажа следното. Системата система се разраства в Европа. Получаваме и официално финансиране, получаваме много подкрепа, но от друга страна сме идеалисти, идеалисти и работим а, много на доброволен принцип. Това, което е важно за нас са превентивните мерки, при работата с децата. А музикалното възпитание още в предучилищната възраст е най-чудесното нещо, което на което се виждат резултатите и децата имат много добра база при постъпване на училище. Една... Благодаря, това беше много интересно. Сега давам думата на участниците в последния панел. Той е изключително важен, защото е формиран от политици. Имаме четирима парламентаристи от националните парламенти. Давам думата на Сана Лауслати от Финландия, Сандрин Дусе от Франция, очаквахме също и Флавия Мартели, но за съжаление тя няма да може да присъства, но тук е Франческа Полиси от Сената на Италия. Господин Крафтуел, извинете за произношението, от Ирландския сенат. Моля ви да говорите в рамките на две минути. Нека да започнем с Финландия. Темата е обучение през целия живот, от училищната скамейка до активен живот. Аз току-що направих въведение, казва председателската, че Искаме да чуем гледната точка от различни части на Европа и от държави, които през последните години реализират интересни реформи. Благодаря. Действително в момента ние реализираме големи промени. Нещата много бързо устаряват в наше време. Преди хората можеха да работят на едно и също място през целия си активен живот. Сега професиите могат да се сменят много бързо. Хората често имат краткосрочни договори. Затова е много трудно да се прецени какви са нуждите, какви професионални умения са необходими за в бъдеще. Това е промяна, която няма да спадне. Новите технологии водят до радикални промени. Автоматизацията, роботиката, останалите нови технологии ще променят в голяма степен економическия живот през едните години, ще променят и структурите на различните професии. информационните технологии, например, ще променят и трафика в бъдеще. Можем ли да очакваме шофьорите да се заменят с автоматично управление. И трябва да видим как, по какъв начин нашите системи ще отговорят на бъдещите предизвикателства, по какъв начин ще можем да подготвим трудещите се. Всички трябва да участват в промяната. Трябва да се прецени какви умения са необходими на хората за бъдеще. Необходимо е да променим образователната система за получаване на знания в Финландия за да могат да бъдат предавани такива умения, които ще се търсят бъдеще, които ни позволяват също да придобием нови знания. Младите хора, както и възрастните, се нуждаят от нови умения, нуждаят се от програма за обучение до пенсионирането си. Тези реформи бяха предприяти от предходни правителства. Те са в ход, ще продължат и в бъдеще, за да може да се внесат нужните промени в образователната система. В Финландия се опитваме да създадем възможности за индивидуално обучение още в предучилищна възраст – и да предаваме онези умения, които смятаме, че ще бъдат търсени в бъдеще. Работим върху обучението на преподавателите, за да се види какви умения са необходими за тях. Освен това работим с училищата, имаме използване на цифрови технологии, на различни приложения в училищата. Що се отнася до професионалното обучение, имаме нова система за финансиране. Тя ще бъде въведена в най-скоро време. Необходими са ни различни модулни системи. Ще участват различни организации, които са свързани с обучението на различни умения. Ще бъдат включени всички образователни заведения, както университетите, така и училищата за професионално обучение. В основното образование ние искаме хората да придобият комуникационни умения, умения за предприемачество, познания в областта на устойчивото развитие. Ние искаме да гледаме на хората като на личности, но същевременно да държим сметка и за общностния дух. Хората трябва да придобиват онези умения, които ще им бъдат необходими. нови методи ще бъдат използвани в бъдеще в тази посока. Студентите ще бъдат активни участи, участници в процеса на обучение. Ще се използва компютърно кодиране в общообразователните заведения, както и в висшите учебни заведения. Говорим също за обучението на работещи възрастни лица. Това обикновено са много заети хора и трябва да се намери начин по какъв начин те да поддържат своите умения, както и да придобиват нови. Важно е да се учат нови неща, но също толкова важно е да се обърне внимание на поддържане на вече придобити умения. Хората могат да използват свободното си време, за да надградят над е, уменията, които вече са придобити. Искаме Финландия да е страната, където хората винаги с желание е, учат нови неща. Благодаря, че се вместихте във времето. Много ви се моля, наистина се придържайте към определените ви две минути, защото трябва да приключим своевременно за да има време за всички. Сега думата има Сандрин Досе от Френския парламент. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имам възможност да ви представя една система, която е много сложна, система на висшето образование в Франция. Като интегрираш фактор, и като съществена част от ученето през целия живота. Аз съм член на, на Националното събрание, на Комисията по образование и култура и в това се качество съм участвала а, и а, в а, съвета по а, учебните програми от 2013 година насам. Финландия е страна, която ни е, вдъхновява и от която е, черпи много положителен опит. В моята работа съм обръщал внимание на развитието на тази европейска парадигма, образованието, обучението през целия живот. Това е много важно, за да могат хората да се реализират на пазара на труда дълги години, обаче това беше откъснато от системата на обучение във Франция. От известно време сме постигнали обаче значителен напредък в обучението с поглед именно към въвеждането на този метод на учене през целия живот учебната система в сравнение с останалите европейски държави може да изглежда много сложна, но тази сложност може да бъде и източник на богатство, за да бъдат намерени ресурси за събиране на различен опит, за натрупване на опит, за да може да се отговори на потребностите за учени през целия живот. Нашата система е много сложна. Ние имаме професионално насочване още от 15 годишна възраст. И а, младият човек може да се запише в лице или в друго учебно заведение. Системата ни е малко по-трудна. Дори а, техническите специалности трябва да са близки до тези, които се придобиват в общообразователната система. Висшето образование при нас се предлага в университетите. Имаме също и така наречените големи училища, Гранзеколь. Това е в рамките на нашата история от времето на Френската революция и тяхната цел е да формират служителите, които да реализират една съвременна система на управление. Целта е да се придобие а, диплома, за да се избегне а, хаоса, който изпитват някои млади хора сега, чрез множество а, стажове, а, практики, чиракуване и прочие. Необходимо е да бъдат отчетени придобитите знания. Законът от 2013 възлага на експертите създаване на стратегия за висшето образование. От два месеца беше представ... преди два месеца беше представен резултат от тази дейност. И а, така сега целта е да се издава диплома, която да отчита придобитите умения и знания по време на обучението през целия живот. Ние прилагаме система, при която обучението се осъществява както в университетите, така и в съответни предприятия, така наречената дуална система. За да опростим сектора на университетите, ние сме приложили мерки. Знаете, че следващият неделя предстоят регионални избори. Там има служби, които отговарят по въпросите на университетите. Ние искаме да се почерпи опит от това, което е натрупано до момента. Освен това, бихме искали до 2018 година във всички държави членки да се признават придобитите умения и знания. чрез използване също и на дигиталните технологии. Благодаря ви. Франческа Полези има думата. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. След дългогодишни финансови съкръщения, италианското правителство най-сетне реши да задели и да насочи доста средства в областта на образованието защото смятаме, че най-добрата структурна политика против младежката безработица и социалната изолация и маргинализация са инвестициите в образование. Това е закон номер 107, прият от нашия парламент през юли. Закон, който влиза в сила от, влезе в сила в началото на тази учебна година. Неговата цел е да се намали процентът на онези, които отпадат от училищата, като същевременно се насърчава развитието на основните знания и умения на италианските ученици не само в областта на математиката, но и в четенето и разбирането на текстове, като се подобрят начините на преподаване още от предучилищната възраст. Законът цели също така подобряване на професионалността, на професионалното умение на учителите и тяхната постоянна квалификация, защото от самите учители чуваме, че има европейски програми, в които те могат да се включат пряко, като това е най-добрият начин на квалификация и обучение за тях. Освен това, Законът има за цел е, подобряване на общите знания и умения на децата и в крайна сметка подобряване на шансовете им за заетост. Става въпрос за 3 милиона евро повече, отколкото в предходните периоди. Освен това, италианската образователна система вече предвижда и дуалното обучение. Ученици от техникумите и професионалните училища ще учат паралелно и ще работят по специалността си. Това е много полезно не само по отношение на образованието, а и на професионалната ориентация или пък ориентацията към висша степен на образование. Това е съвсем ново за нашата система в Италия. Освен това инвестираме и в друга сфера. Става въпрос за национален план за цифрово училище. Защото 90% от училищата бяха, имаха интернет са училищата самите, но самите но трябваше да се включат наистина и добре да се оборудват и класните стаи. Планът е след 4 години всички 100% от италианските училища да имат интернет, така че наистина цифровизацията да помага на педагогическия и дидактичен процес. Защото това е сърцевината на закона за това се инвестират и толкова милиони за обучение и квалификация на учителите. Други дни 900 милиона се предвиждат не само за лабораторна дейност, а наистина за насърчаване и развиване на цифровото обучение. Тук чух много интересни неща, които са интерне, интересни. Аз също бих казала, че колко са важни социалните знания и умения на децата и борбата срещу радното им отпадане от училище част от отговора на въпроса е да се предложи някаква перспектива. Ето чухме прекрасен доклад за програмата Възпитаваща чрез музика. Наистина музика трябва да се преподава от специалисти, още от основното училище. По същия начин и въобще изкуства, чужди езици, английски. Също така трябва да има и много ранно образование по гражданство защото от училищата наистина трябва да излизат зрели граждани. За целта, разбира се, след като получават пари, училищата са длъжни да се отчитат. Те са независими по отношение на организацията и управлението на дидактичните иновации но има и система за контрол и оценка, чиято сърцевина е системата за самооценка на всеки 3 години. Има вътрешна оценка, самооценка, външна оценка и оценка от страна на учителите. При постигнати успехи се предвиждат и премии за учителите, нещо, което е уникално за италианската система. Мисля, че сме единствените в Европа, които до сега всъщност отчитаха единствено и само стажа на учителите. Председателката, благодаря. Реформата е актуална, започна още през тази учебна година и като италианка мога да бъда горда с това, защото в много страни през последните години съкръщения се правят тъкмо в сферата на образованието. Така беше и в Италия, сега е така в Гърция и в други страни. Ето, че а, такива съкрещения могат да имат опустошителни последствия по посока на социална несправедливост. Новите инвестиции в обучение, образование, включително неформално образование е признак за перспективност на едно общество. Сега думата има Джерард Кроуел от Сената в Ирландия. Благодаря, госпожо председател. Да, правилно произнесохте името ми. Аз цял живот съм бил отдаден ученето през цялото живот. Ученето през целия живот ми е дал възможност да, да, да сменя кариерата си и попрището си 11 пъти. Политическият успех на иранското правителство в задържането на, на лицата в училищната система е забележителен. 19% от лицата до 34 Четвърта година повече, извинете, 19% бяха вишисти, което бележи растеж от тогава. Всичките ни показатели са по-високи от средните е, за ОИСР. Ясно е, че лицата с висше образование печелят повече пари от лицата с средно образование или с основно образование. Затова образованието продължава да се смята за основна област на инвестиции в бъдещето. Политиките обаче сами по себе си е, нямат единствено економически цели. Те а, укрепват и националния проспоритет повишават благосъстоянието на, на, на хората, доверието между тях и социалното приобщаване, и социалната спойка изобщо. Ирландия, като страна с най-високи нива на, на образование а, и на грамотност, също е страна и с най-голям дял а, доброволци в областта на здравеопазването. Сериоз... Сериозно е подобрението от 2000 и от 2011 година в областта на намаляването на младежката безработица падна под 9% от близо 30 през 2011 година. Иранското правителство си поставя ясни а, приоритети в областта както на висшето, така и на средното образование. До 2011 година образованието и обучението и, и продължаващото образование и обучение се разделяше между две а, министерства – Министерството на образованието и а, Социалното министерство. Тези два ресурс, ресора бяха слети през 2011 година. Сега, а, мислих да разгледам по-подробно различните програми, с които разполагаме в областта на продължаващото образование, но промених е, нещата, които исках да кажа. Съжалявам, ако не звуча много, много е, свързано, но ето какво искам да кажа. Програмата ни за чиракуване предвижда стаж от е, две години. Също разполагаме и с програма за отпадналите от училищната система на възраст между 15 до 20 години. Осигурява се както са обучение, така и известен стаж. Това са програми, които се осигуряват, които се изпълняват не пряко от Централното, Централното министерство, а от страна на общините. Над 50% от участниците до сега в тази програма, която се казва Моментум, са намерили работа след това. Повечето от изказванията днес се съсредоточаваха върху, върху това, за онези, които всъщност са вече в образователната система. Това обаче не е достатъчно. Образованието, и аз говоря като практик, до миналата година, всъщност аз бях заед в системата на образованието. Много е важно лицата, които постъпват в образователната система, да знаят какво очакват и какво им предстои. Ние също трябва да знаем а, това, а, за да знаем в какво да инвестираме. 90% от нас завършват а, средно образование, но все пак остават тези 10%, които не завършват а, средно образование. А, Тази малка група предпочита да, да, да, да в миналото предпочиташе да си намери работа, добре платена работа, която не изисква особени умения. Само, че тази група сега загуби работата си в голяма степен. В момента те са маргин, маргинализираните. И, и често част от тези е, хора е, поне е, започват да се занимават с престъпност. Няколко пъти бяха споменати терористичните нападения в Париж днес и радикализацията. Затова ученето през целия живот трябва да бъде насочено и към тази целева група. То трябва да осигурява основни умения. Оратора няма микрофон. Yep, sorry. Eh. Извинете. За да вземате участие в учене през целия живот, че, е, трябва да имате някои основни първоначални умения. Това са това е грамотност най-вече, както вербална, така и цифрова. трябва да се върнем към, към началото. Е, е, трябва ни последователен подход, за, за да насочим усилията си към марганилизираната група. Резултатите трябва да се мерят, мерят на базата на това каква част от тях е, след това са включени в формалното образование. Те не трябва да бъдат пряко оценявани, защото това отблъсква много хора. И накрая, акцентът в много от нашите страни е, трябва да, трябва да пада на това да създаваме пълноценни, активни граждани на нашите общества. Благодаря ви. Благодаря, каза председателката. Извинявам се, че толкова малко време разполагаме. Сега давам думата на представителя на Младежкия форум, след това на, на депутатите. И, но нямаме, почти нямаме никакво време. Трябва да приключим в 12.30. Така че съвсем накратко, моля. Лора Лопес, Европейския младежки форум. Когато питам младите хора, къде са придобити най-ценните за тях компетенции. Те казват, че са ги придобили извън училище. И това показва образователната стоеност на младежките организации. Това вече беше отчетено днес и за мен беше удоволствие да го чуя. Освен това е ясно, че трябва да има промяна в формалните ни образователни системи. Мисията на формалното и неформално обучение е да обучават хората в умения, които ще им служат сега и в бъдеще, за да могат да живеят достоен живот, да се чувстват пълноценни. Затова е необходимо да бъдат придобивани компетенции през целия живот. Това изисква промени, това е предизвикателство, но това би ни позволило да можем да се възползваме от повече възможности при живота ни. Искам да помоля всички в тази зала да гарантират равнопоставеност на младите хора при придобиване на образование. Обучението при целия живот е чудесна възможност Европейския съюз, държавите членки да гарантират а, а, това както на европейско, така и на национално равнище. Благодаря ви. Има още двама желаща да се изкажете. Ян Мадисън от Естония и след това колегата Цвер. Благодаря. За да се даде отговор на този въпрос и да се реши да проблем, ние в Естония смятаме, че трябва да се учим един от друг. Най-вече страните от Южна Европа. Там проблемите са особено изострени. В Естония все по-тясно е сътрудничеството между работодателите и системата на професионалното образование и обучение, което се говори за такова обучение, обучаемите трябва да получават възможности. Именно това се опитваме да постигнем, да постигнем в Естония през едните три години. Да дадем на обучаемите възможност да, да, да, да работят и да, да упражняват уменията си на практика в работата. Затова е, е необходимо, разбира се, да си сътрудничат училищата с работодателите. Трябва също да се обърне внимание на, на хората, които завършат висше образование, но нямат опит, нямат никакъв трудов стаж. Те имат нужда от помощ в реализацията си на пазара на труда също така. Моделът, който сме приели, смятаме, че, че действа добре. Следващия оратор. Благодаря, госпожа председател. Образователната система трябва да дава възможност младите хора да придобият професионална квалификация и да могат да се адаптират на пазара на труда. Трябва да се разбере, че е необходимо да имат хоризонтални компетенции. Един голям европейски проект е необходим, може би спешно, и нещо по-конкретно. Благодаря. Сега колегата Сфер. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна от там, където свърши преждеговорившия, който говори за чиракуването. Миналата седмица имах, организирах конференция с представители на бизнеса и Европейския младежки форум. Както знаете, в Европа вече има Алианс на чираците, съществува от 2013 година, създадене по инициатива на Европейската комисия. Много предприятия участват в тази инициатива, предлагат на младите хора работни места и вече числото на младите хора, назначени по този начин, отива към 100 000. Тази форма дава възможност на а, младите хора да придобият знания и умения, с които да пробият на пазара на труда. По този начин ние ги улесняваме да преминат по пътя от училището към професията. В бъдеще отново ще организираме подобни срещи, конференции. Мисля, че на такива форуми може да се даде отговор на предизвикателствата на съвремието. Реформираните училищни системи дадат възможност на младите хора за по-добра интеграция. Благодаря, госпожа Сотрова. Yes, I will be very short. Merci pour les... Благодаря за предоставената информация на базата на опита на вашата страни. Беше много интересно да ги чуя. Вие всички говорихте за знания, за нови умения, за оценка на преподавателите, самооценка на преподавателите във Франция. Училищата не са достатъчни. Трябва да се използват други неформални форми на обучение, за да се постигнат резултати и там. В училищата може да се използва да се използват ресурсите както за формално, така и на неформално обучение. Важно е да бъдат обучени преподавателите. Опита на Финландия е интересен. Там имате платени преподаватели, те получават по-високо заплащане от средното възнаграждение в страната, докато в много страни има проблеми с заплатите на преподавателите. Вие удовлетворени ли сте от възнаграждението на преподавателите? Моля ви действително да бъдете много кратки в рамките на не повече от една минута. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Yeah, I think we are not yet married, so. А, не, аз съм сега, да. Благодаря, госпожо председател. Много важен а, принцип има а, вътрешния пазар, а именно свободното движение на, на работната а, ръка. Образованието в момента е в компетентностите на държавите членки. Така че на европейско равнище можем да използваме така налечените е, меки мерки, т.е. отворен метод на координацията. Какво, какво ни трябва? Повече сътрудничество, може би законодателство. Ако, ако е необходимо сътрудничество, то какво бих искал да ми отговорите? Благодаря. Джулия, благодаря. Съжалявам, че се предредих. Много се радвам, че е сред нас са и младежите, представители на самите младежи, които говорят по този е така важен въпрос. През последните няколко дена тези младежки организации проведоха редица прояви в Брюксел и в парламента в това число. Аз искам да насърча всички, на всички нива да, да приобщават, да включват в инициативите си тези младежи. Защото мисля, че не обръщаме достатъчно внимание на, на, на, на приноса, който те дават в подобни форуми. И второто, което искам да кажа, е, че е чудесно, че се отделя толкова голямо значение на, на изкуството и творчеството. Това са умения, които, които могат да се предават и са от значение за, за, за, нашата, за нашия континент и за междукултурния диалог. Благодаря. Тантисимо рапорто, ке прима о рикордато. И ора се... Да, Джули действително дълго време работи в тази област. Е, някакви коментари, отговори, някой иска ли да, да вземе думата съвсем накратко от е, ораторите? Само ако имате да, само ако искате да добавите нещо. Няма нужда иначе да вземате думата. Понеже трябва да дам думата и на последния ни оратор господин Грубер от Европейската инвестиционна банка, който е ръководител на, на, на отдел образование и цифрова економика. Не, нека първо колегите да отговорят на въпроси. Everybody has. It doesn't. Uh, it's a okay, I changed place. Thank you very much for your place. uh, yeah, uh, Вие говорихте за дигиталните училища. Ние се нуждаем от нови възможности за учителите и на там е насочено нашето внимание за следващата година. По какъв начин можем да променим обучението на преподавателите, какви умения са им необходими. Едно от нещата, което не сме обсъдили все още за ученето през целия живот, се отнася до пенсионерите, тъй като в страната има много пенсионери, които искат да намерят някакъв вид работа. Считам, че те също трябва да имат възможност да придобиват нови умения и да станат част от работната сила. Благодаря ви. Има ли някакви коментари? Други? Не зная какъв е проблема с микрофоните. Искам да помоля преводачите да не дадат още 5 минути. Най-накрая ще имаме също и обща снимка, не забравяйте. След това ще обядваме заедно. А, господин Грубер, а, всъщност. Както знаете, започнахме един а, реализирането на един а, извънреден а, план за финансиране на европейско ниво с 22 милиона евро. Privati su quelle che sono le priorità strategiche individuali. И целта е чрез тези 22 милиона да се привлекат допълнителни 300 милиона. И Образованието се счита за един от приоритетите. Нека това да бъде така, както на европейско, така и на национално равнище. Необходимо е да имаме европейска рамка, тъй като някои стратегии трябва да се впишат именно в такава европейска рамка за да се възползваме от възможностите да дадем определени гаранции на частните инвеститори. Тези инвестиции трябва да бъдат в допълнение към многогодишната финансова рамка и да ни позволят да се запълнят някои празнини, особено в цифровизацията. Що се отнася до образованието, господин Грубер ще ни каже какво прави Европейската инвестиционна банка Той ще ни обясни какъв е диалогът, който може да бъде установен с Европейския парламент и националните парламенти. Благодаря. Накратко ще ви запозная с нашата перспектива. Европейската инвестиционна банка е банката на Европейския съюз. Нейната задача е да финансира проекти един проект има право на финансиране тогава, когато той отговаря на целите, заложени в политиките. Проектът трябва да, изис... да отговаря и на изискването да бъде економически, технически и финансово издържан. Банката не финансира проекти, които не отговарят на тези изисквания. Сега какви са обемите или по-скоро какво финансира банката в сектора на образованието. Както виждате, това е образователната инфраструктура. Това са проекти, които най-лесно се финансират чрез дългосрочни кредити. Европа не отделя достатъчно, достатъчно средства за образователна инфраструктура. Обикновено образователната инфраструктура възлиза на по-малко от 10% от бюджетите. През последните 10 години много, много малко и недостатъчно средства се отделят за това. а са необходими много повече средства за инфраструктурата в образованието. Това е от огромно значение, защото няма как да предоставите е, добро образование без да е на лице необходимата инфраструктура за това. Ето какво е свършила банката през последната година. Близо 2 милиарда са отделени за образователни проекти. А това е времевата рамка на, на, на кредитирането на образователния сектор от страна на банката. Както виждате, през последната година драматично нарасна, нараснаха средствата. Надяваме се тази тенденция да продължи, защото това е от голямо значение за запазване на европейската конкурентоспособност. Това е инвестиция в бъдещето. И е доказано, че въздействие, има положително въздействие върху економическия растеж този вид инвестиции. Нека сега ви запозная с една нова а, инициатива на банката от последните няколко години, която се съсредоточава върху уменията, необходими за пазара на труда. Целевата група са безработните младежи. Виждате на екрана търсенето и предлагането. Кой има нужда от младежите? Най-вече малките и средни предприятия. Те са основните работодатели за младежите. От друга страна, от предлагането трябва да се види какво се предлага на пазара на труда. Ами, това са умения от голямо значение. Тези умения обаче да бъдат потребни на пазара на труда. Това са двата стълба, на които почива тази съвместна инициатива с Европейската комисия. 6 милиарда предоставя комисията и 6 милиарда предоставя също и банката, Европейската инвестиционна банка. Тази инвестиция в уменията всъщност с средства за финансиране на инфраструктури и инициативи. От друга страна, Предоставяме и кредити на малки и средни предприятия при условие, че не имат младежи или им предоставят обучение на работното място. Първоначално бе предвидено 3 милиарда годишно да се отделят за тия мерки, но както виждате, много повече средства вече са отделени, отколкото се предвиждаше първоначално. Така че програмата е особено успешна ползваме независими консултации. имаме тяхната оценка, който има нужда от повече информация, може да се запознае с постиженията на тази инициатива, тази младежка инициатива. Ами това е от моя страна. Председателката, благодаря. Благодаря, че откликнахте на поканата ни. Благодаря и на преводачите